Good morning. Should we start? Sorry about... Добро утро. Нека започнем. Всички все още се уведомяват за случилото се през нощта. Преминаваме към заседанието на Комисията по вътрешния пазар – Съседанието ни ще се излъчва на живо. Разполагате с документите в електронен формат. Разполагате и с новия ни бюлетин. Трябва да одобрим протоколите от 29 септември и от 10 и 11 октомври. Ако до края на заседанието не бъдат внесени бележки, протоколите ще се считат за приети. Актуална информация за тристранни срещи и събития. Ще ви информирам за две такива прояви. Първо, директивата за огнестрелните оръжия. Приехме доклада си на 13 юли. Първата тристранна среща се проведе на 27 септември. Тогава бе предоставен мандат за започване на подготвителна работа на техническо ниво по 8 въпроса. Втората тристранна среща се състоя на 25 октомври одобрихме работата, извършена на техническо ниво за безопасното съхраняване, дейността на търговците, както и по някои определения. Одобрихме решенията взети за разпоредбите за издаване на разрешителни за малолетни и непълнолетни лица, както и за продажбите от разстояние. Обсъдихме изискванията за обозначаване, системата за обмен на информация и регистриране на данни, изключенията за колекционери, музеи и люб... спортни стрелци дадохме мандат на техническите експерти да продължат работа по тези въпроси. Проведохме дълго разискване за медицинските прегледи при удължаването на разрешителни, за деактивирането, както и за категоризирането на оръжията в категория А и Б. По всички тези въпроси, нека ви припомня, че има много пресечни точки между съвета и парламента в качеството им на съзаконодатели. Но разбира се, нищо не е договорено, докато не е договорено всичко. При все това има много пресечни точки между позициите на парламента и съвета. Мисията на нашата комисия в Женева миналата седмица Става дума за кратко посещение в рамките на два дни. Целта на посещението бе да се запознаем с международното сътрудничество в областта на техническата хармонизация на ниво международни органи със седалище в Женева, като економическата комисия на ООН за Европа. Срещнахме се с представители на тази комисия, както и на СТОМ. Разговаряхме с представителите на Европейския съюз в тези две организации. По време на първия ден проведохме подробни разисквания за стандартите в областта на автомобилния транспорт. Това е много уместно с оглед на работата, която вършим по одобрението на типовете превозни средства. Предвижда се също така и работа по техническите стандарти за околната среда. Работата в тази област на световно ниво силно се влияе от европейското законодателство. Представителите на ОНЕ и на СТО описаха извършената до момента работа по техническите процедури за одобрението на типовете превозни средства. Що се отнася до екологичните стандарти, то изискванията на ниво Европейски съюз са много по-подробни от тези на ниво ООН. Препоръчахме тези стандарти да бъдат повишени в световен мащаб на ниво ООН. Делегацията се срещна с Марк Ван Хуклен, посланник на Европейския съюз в СТО и с Питър Соренсен, посланник на Европейския съюз в ООН. Е. Другата страна прояви голям интерес към включването на въпроса за данните в разискванията за търговията, както и към премахването на тарифните бариери в сравнение с премахването, извинете, на нетарифните бариери. Нетарифните бариери пред търговията в момента са по-голяма пречка в сравнение с тарифите. Накрая се срещнахме с експерти по обществените поръчки от СТО. Разговаряхме с тях по тази тема, темата за договорите за обществени поръчки. Съжалявам, че организирането на това посещение се състоява в последния момент – това се дължи на отлагането на пътуването ни до Китай. Андреас. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, für die Präsentation dieses äh, Fortgangs vor allem. Андреас, благодаря, госпожо председател, за тези две съобщения, най-вече за съобщението за директивата за огнестрелните оръжия. По време на словашкото председателство има ли вероятност да се постигне според вас съгласие? Задавам този въпрос, тъй като словашкото председателство прояви много голяма ангажираност и е в наш интерес да работим с бърз темп. Постигаме бърз напредък. Има много пресечни точки между позицията на председателството и парламента. Но от това проистичат и различия спрямо комисията. Очакваме от комисията и съвета да ни предоставят допълнителна информация най-вече по въпроса за деактивирането, на регламента за деактивирането. Очакваме също допълнителна информация за взаимосвързаността на базите данни, както и по още един трети въпрос. Вчера имаше среща на докладчиците в Сянка. В момента изготвям писмо до комисията и съвета, в което ще изложа каква информация очакваме от тях. Не парламентът забавя процеса. Искаме да се постигне напредък по въпросите, за които говорих до тук, най-вече по деактивирането. Благодаря, Вики. Позицията на комисията бе много крайна. Тя нямаше нищо общо с позицията на съвета и парламента. Има ли вероятност за промяна в нагласата на комисията? <clears throat> комисията не е със законодател. Има много пресечни точки между позицията на парламента и позицията на съвета. По време на тристранните срещи решенията се вземат от съзаконодателите. Председателят на тристранните срещи свърши чудесна работа. Приносът му е огромен. Има разлики между позицията на съвета и комисията, както и между позицията на парламента и комисията но има пресечни точки между нашата позиция и тази на другия със законодател. is... Преминаваме към точка 7 от дневния ред. Становището на Ева Паунова за Европейската инициатива за компютърни услуги в облак. Веднага давам думата на Ева Паунова. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. Колеги, искам най-сърдечно да ви благодаря за работата ви по това становище. Благодаря за много положителното възприемане от ваша страна на становището. Внесените изменения са много целенасочени и полезни те, според мен, досъвършенстват текста. Всички се обединихме около това, че новогенерираните и вече съществуващите данни може да се използват в пълна степен, единствено ако са оперативно съвместими. Трябва да се намали разпокъсаността, както и да се разшири достъпа до данни от научни изследвания, особено когато тези изследвания се финансират с публични средства. Радвам се, че всички се обединихте около необходимостта целият процес да е ориентиран към потребностите, най-вече, що се отнася до обмена на данни. Както вече казах на предишното ни заседание, има ограничения за обема на текста, поради което не можахме на първоначален етап да включим всички аспекти но заедно с вносителите на изменения работим конструктивно. Вижданията ни си съвпадат, което ме радвам. Радвам се, че колегите внесли изменения поемат в същата посока, в която поех първоначално и аз. Както казах вече на предходното заседание, много е важно становището да е колкото се може по-целенасочено, така че водещата комисия, Комисията по промишленост и енергетика, да се вслуша в предложенията ни. Внесени са немалко изменения за информационната и мрежовата сигурност и за защитата на данните. Подобни изменения са внесени от почти всички политически групи. Внесени са също редица изменения по частта за стандартите за обмен на данни. Мисля, че тук има голям потенциал за компромиси. Немалко от вас са внесли изменения, в които настояват за по-ефикасно използване на действащата инфраструктура и за идентифициране на възможности за разширяване на уменията. Това са според мен два елемента, които са от голямо значение за един функциониращ компютърен облак. Внесла съм също така предложение за по-широко участие на заинтересованите страни и на МСП. Подкрепяте тази моя идея в измененията си. Както казах, доста оптимистично съм настроена. Има пресечни точки помежду ни, възоснова на които можем да постигнем компромиси. Надявам се, че ще продължим сътрудничеството си в същия дух, за да можем да постигнем едно уравновесено споразумение, което да отчита отделните предложения. Сега с удоволствие ще изслушам онова, което имат да кажат колегите. So, um, Sergio Pieto is the socialist shadow. Is anybody speaking for the socialists? За социалистите някой ще се изкаже ли? Um, in which case, from me, um, Ava, thank you very much. I'm the ECR. Благодаря на Ева. Аз съм докладчик в Сянка по темата. Благодаря за проектостановището. Благодаря ти, Ева. Благодаря и за компромисите. Срещата вчера беше добра. подкрепяме решението да сме готови за бъдещето да е технологично неутрално, да решението да вземем предвид необходимостта да има решение в световен план, Смятаме, че не трябва да се изгражда крепост Европа. За киберсигурността смятаме, че тя по-скоро подхожда на директивата МИС. Вчера се обсъдиха нещата с държавите членки, но това трябва да се направи всъщност от експертите на държавите членки и е, чрез мрежата на, за сътрудничество в Ница и по стандартите. Те трябва да бъдат задвижвани от, стан... от пазара. Това е моят изменение 35. 95% производството вкарват нови стандарти и промишлеността води този процес. Не, като е реакция, не е реакция на регламентация. И само ако слушаме пазара, ще можем да напреднем. И също така е важно да вземем предвид потребностите на пазара да не се създават затворени вериги за натрупване на за натрупване на стойност. Други докладчици в сянка. Sí, muchas gracias, presidenta. Perdonad, pero vengo de otra comisión. Благодаря много, госпожо председател. Извинявам се, бях в друга комисия. Имаме страшно много е, работа и не мислех, че тук ще се придвижим толкова бързо до тази точка. Обсъждахме и измененията, намираме се на един сравнително напреднал етап на разработване на компромиси. Благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка. Някои от темите априори може би не изглеждат особено достойни за медийно внимание, но всъщност са изключително важни за развитието на това, което някои наричат четвърна, четвъртата индустриална революция. Революцията на данните. Има нов економически пазар, има модел, в който използването на данни, обмена на данни е важен за економическия растеж. Освен това, така се предоставят економически възможности и то по равнопоставен начин за фирмите и отделните хора. И така, смятам, че трябва да се борим за развитие на европейската економика и за това за мен най-важни са три въпроса, които са включени в измененията и са покрити в компромисните изменения. Първо, подкрепата за трите основни стълба, които комисията споменава в своето съобщение. Защото инфраструктурата за съхранение на данни трябва да бъде сигурна. Това ще ни е необходимо, ако искаме да постигнем автономен европейски облак, който да е ефективен. На второ място, свободно движение на данни. Това е пета свобода, която трябва да гарантираме за европейското общество. Това изисква широка свързаност и висока скорост. Трябва да се направят инвестиции в инфраструктура докладчика не случайно казва, че 12% от финансирането може да бъде предоставено от плана Юнкер за инфраструктурни инвестиции, обаче всички са съгласни, че това не е достатъчно. Ако имаме предвид цифровата економика и мащаба на инфраструктурата и до каква степен ни е необходимо да я задвижим и развием допълнително – е ясно, че 12% не са достатъчни. По втория блок изменения, макроправлението на данни също трябва да се вземе предвид. За това смятам, че трябва да призовем комисията да приеме предложението за свободно движение на данните. И тук искам да спомена изменение 54. Трябва също така да умножим ползите за гражданите, е, за промишлеността. Затова сме подали 58, 59 и 52. Е, тези три изменения настояват да се увеличат до максимум ползите за гражданите и потребителите и публичният отрасъл да развива компютърни услуги в облак в основни отрасли, включително здравеопазването, да се увеличат до максимум ползите за научната област. Това е много важно, ако искаме Европа да изиграе водеща роля в иновациите в световен план. Необходимо ни е да имаме европейски облак за отворен достъп за учени и да има виртуална среда, в която учените и професионалистите да могат да управляват и да споделят данни. И на трето място за бизнеса е важно да се предоставят възможности за спестявания, включително, що се отнася до оборудване и оперативни разходи. И така докладът с измененията, които са подадени и с компромисните изменения, може и да не влезе в медиите, но е важен за насърчаване на економически промени, устойчиво развитие и е, може да ни позволи да се да хване вълната на развитие на дигиталната економика. И така, благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за а, е, отличната работа, която всички вършим заедно. Благодаря госпожо председател. Кая Калас, от името на Мортен ли говорите? Заповядайте. Мортен се извинява, че не е тук. Помоли ме да изразя благодарността му към докладчика за отличната работа по темата, е, благодарности към останалите докладчици в Сянка за доброто сътрудничество смяташе, че вървим в правилната посока, нещо, което не е факт в ИТРЕ, за съжаление, където докладчикът е завъртял нещата в опасна посока, така че се надява тук Финко да обърнем тази посока. Е, Юрий Мастелка е докладчик от Обединената левица, не е тук. Ян Албрехс от Зелените, но не е тук. Андреас иска думата, заповяда. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчицата ни Ева Пълнова за наистина доброто проекто становище от името на нашата комисия. Според мен внесените изменения още повече ще доусъвършенстват доклада им. Радвам се, че има широк консенсус отвъд междупартийните граници. Това не е толкова лесно за постигане в настоящия момент. Най-сърдечно благодаря във връзка с това на колегите от групата на социалистите и демократите. Ще се спра върху два момента. Разбираемо е, правилно е, че немалко колеги са внесли изменения, отнасящи се до киберсигурността и директивата за мрежовата и информационната сигурност. Ако услугите в компютърен облак не са надежни, не са сигурни, то този отрасъл няма да има шансове да се разраства. Затова предлагам да използваме структурите за мрежова и информационна сигурност. Освен това, изменение 57, 75, извинете, според мен е много добро. Действително смятам, че в Европа по отношение на потока на данни трябва да се постигне определено ниво на сигурност, което да даде възможност на гражданите да използват по-често услуги като онлайн банкирането, както и социални мрежи като Twitter – Ако гражданите колкото се може по-малко използват мобилните си телефони, за да се ограничи максимално потокът на данни, то това според мен няма нищо общо с реалността. Мисля, че госпожа Ева Пълнова е изготвила становище, което отговаря на реалността. Затова и трябва да съгласуваме колкото се може повече позициите ни. становището трябва да е колкото се може по-последователно, за да бъдем и на силна позиция спрямо комисия ИТРЕ. Take... Иска ли някой от комисията да вземе думата? Има ли представители от комисията? To... No, not excellent. The commission aren't here. <laughs> But excellent, we'll get on with the meeting. Eva Parnova. Отлично, няма никой, значи продължаваме нататък. Ева Пълнова, заповядайте. Микрофон, моля. I thought it was on, sorry. <laughs> um, absolutely, I'll take um, on board. Ще взема предвид всички ваши предложения. Вече ги бяхме обсъдили вчера на техническата среща. Вики спомена важни въпроси, киберсигурността, стандартите. Тези въпроси ще се включат в компромисните изменения както и всичко останало, което споменаха моите колеги. Те вече се включват в компромисните изменения. Очакваме да се финализират компромисните изменения през следващите дни и ще ги обсъдим от там нататък на 28 ноември. Ще се обсъдят и на 29 ще се гласуват. Благодаря за отличното сътрудничество. Така можем да покажем, че в нашата парламентарна комисия можем да спомогнем за придвижването напред по важни въпроси. Благодаря. Ева, да, интересно ще бъде да видим как точно се разпределя работата между Имко и ИТР, особено вземайки предвид коментарите, които направиха колегите от АОД. Това ще е тест за способност за съвместна работа между различните политически групи и различните комисии. Следващата точка в дневния ред. Много важен въпрос. Става дума за акта за достъпност за административните а, разпоредби държавите членки и за достъпност за продукти и услуги. Мортен Локегор трябваше да е докладва, но той има проблеми. Тази сутрин не е успял да си хване полета, извинява се и а, смятам, а, и, доколкото знам, Кая Калас, която работи по много въпроси и ще се изкажат него име. С нас се свързаха от Европейския форум на хората с увреждания и поискаха да се изкажат. Те са тук. Много се радваме да ги чуем. There may be a problem that the speaker from the EDF may... Може би не е тук оратор от ЕДФ. So they're, they're still coming through the Parliament security, and I don't think it is um, appropriate to start. The... Не мисля, че е подходящо да започнем обсъждането по темата преди те да дойдат, защото това е важна част е, е, да бъдат представени хората с увреждани. Така че ако. Е, така че е добре да ги изчакаме. going to take a um, break until quarter two, everyone. Обявявам почивка до 10 без 15. Почивка до 10 без 15. Thank you very much. Um, so, welcome to our friends from the European Disability Forum. Благодаря много. Добре дошли на приятелите ни от Европейския форум за хората с увреждания. Говорим за акта за достъпност, директива, свързана с административните разпоредби и законодателството Дателните актове, свързани с достъпност за продукти и услуги. Докладчикът е господин Локигар. Тъй като е изпуснал самолета си тази сутрин, Кая Калас ще се изкаже от негово име. Благодаря ти, Кая свързаха се с нас от Европейския форум на хората с увреждания. Благодаря ви много, че се свързахте с мен. И ако имате каквито и да било коментари и възражения, изпратете, изпратете ги. Имаме и отличен докладчик. Много се радвам, че Европейския форум на хората с увреждания са представени тук. Бизнес Европа също участва в размяната на становища. Първо давам думата на госпожа Калас, която ще се изкаже от името на господин Локарт. След това форума на хората с след това Бизнес Европа, след това отново докладчика. Ако има желание да вземе отношение, след това докладчиците в сянка, след това депутатите, след това отново форума след това отново Бизнес Европа, след това комисията и след това докладчика за заключителни думи. Надявам се, че всички разбрахте поредността. Господин Солтеж от Обединената левица не е тук, тъй като не се чувства добре. Извинява се. Давам думата на Кая Калас. Yes, for... Благодаря господин Локегард поиска, ме помоли да а, предам извиненията, защото а, имаше проблеми с полета и съответно не може да бъде тук. И той иска да се наложи всъщност равновесие за хората, които са увреждания и които искат да се интегрират в свободния пазар. Разбира се, всички граждани имат своята добавена стойност за Европа. Нека да се спра на три основни неща. Въпреки, че господин Локегард не е тук днес, той ще вземе предвид всички ваши забележки той няма, разбира се, да съди предварително вашите коментари по темата. И след като казвам това, той смята, че трябва предложението да се предвижи в процедурата вече почти година. Се говори по темата и парламента трябва да реши. Никой, разбира се, не казва, че темата е лесна. Също трябва да намерим решения за гражданите. Решения, които да подобрят ежедневният им живот и да допринесат за напредъка на Европа. Трябва наистина да намерим някакъв баланс, така както вече беше казано. Имаме нужда от законодателна рамка и също трябва да подобрим достъпа и да гарантираме, че трябва да създадем възможности за, тези, за бизнеса. Трябва да се базираме на Конвенцията на ОНЕ за хората с увреждания, да гарантираме по-добре функциониращ единен пазар. И с тези общи цели нека да се зададем въпроса дали обхвата на предложението е достатъчно добър също господин Локигард очаква сътрудничеството през бъдещите дни, месеци и седмици и а, вашия принос за работата. Благодаря. И така, поздравления за заседанието от името на Европейския форум за хората с увреждания. И така, господин Олесен. Так. Øh, for denne mulighed. Благодаря за дадената възможност да взема думата днес. Ще говоря датски. for denne mulighed for på vej. Благодаря а, за поканата да говоря от името на всички хора с увреждания в Европа. За нас като европейски граждани, ние сме а, щастливи, че Европейския парламент ни дава възможност да представим нашата гледна точка. Това показва желанието на парламента да допринесе за а, а, нуждите на хората с увреждания. Още веднъж благодаря. Форумът за уврежданията с, с, в Европа е доволен от това, което беше постигнато в Европейският акт за хората с увреждания. Радваме се, че Европейския съюз се сътрудничи с държавите членки и се надяваме, че ще спазите член 9 от Конвенцията на ОНЕ за хората с увреждания. Този а, европейски акт за хората с увреждания не е панацеята, но все пак е стъпка напред към една по-достъпна Европа. Можем да кажем, че този акт няма да води към нови задължения, а просто ще следи какво е възможно. Нека да не забравяме, че тази директива засяга човешкото съзидание, така да се каже. Някои хора а, от, с увреждане имат нужда от специфични продукти. Когато И когато се прави предлагане, трябва да се помисли и за тези хора. Не може да има единно решение. Понякога има нужда от по-специфични решения. Нека също така да не забравяме, че някои такива общи решения могат да изключат конкретни групи хора с увреждания. И трябва да помогнем, трябва да позволим на хората с увреждания да имат адаптирани, да получат адаптирани решения. Е, гледаме същите програми по телевизията като вас видяхме абсолютно същото по телевизията. Също пътуваме с влак, пътуваме с самолет, но има хора, някои, които не могат да се качат на влак или на самолет заради специфичното си увреждане. Имаме нужда от специфични решения, за да можем да живеем така, както вие го правите. И както го казах вече, тази директива не може да реши всички проблеми. Но считаме, че всяко а, подобрение на ситуацията е подобрение и стъпка напред за всички хора с увреждания в Европа. Има някои елементи по директивата, които трябва да бъдат а, подобрени, според нас. Например, целта за достъпност може би е твърде съсредоточена върху а, физическата среда, достъпа до сгради, примерно. А може да се търсят решения и индивидуално И за това на национално ниво можем да срещнем съпротива. Но а, за да могат хората с увреждания да се движат свободно в Европа, трябва да се предвидят задължения и за обществените места, като например хотелите. Всичко трябва да бъде хармонизирано в Европа, иначе лицата с увреждания няма да могат да се придвижват отвъд границите. А това е целта. Този проблем се среща също и в транспортния сектор – И трябва да се съсредоточим върху факта, че е, системите за транспорт трябва да бъдат достъпни. Хората с увреждания трябва да могат да използват всички средства за обществен транспорт. Има един европейски регламент, който задължава някои от е, инфраструктурните инсталации да бъдат достъпни, но трябва всички а, средства за транспорт, ЖП транспорт и друг обществен транспорт да бъдат достъпни за хората с увреждания. Не става въпрос само за купуване на билет. Защото ако имаме билет и не можем да се качим във влака, това е напълно безсмислено. И а, третия елемент, върху който искаме да се концентрираме, в предложението се дават възможности на предприятията да не използват този акт за достъпност. Член 12 не трябва да бъде възможност за заобикаляне на достъпността. Считаме, че този член е недостатъчно амбициозен, ако позволява да се заобиколи закона. Актът за достъпност дава на всички малки и средни предприятия в Европа да бъдат конкурентоспособни и да а, участват а, в инициативата. В Дания националният ЖП оператор купи нови влакове говорих с един служител в железниците, който беше против този акт, защото смята, че няма нужда от повече стандарти и задължения в областта на транспорта. И по време на а, тази среща говорих и с друг а, служител и той каза, Напротив, много е добре да имаме такъв акт за достъпност на европейско ниво, защото така ще позволим на всички ЖП оператори да имат еднакви решения. Ако, например, се направи решение на европейско ниво, няма да има нужда да се развива подобно решение на 28 национални нива. Мисля, че предвиждането на едно решение за всички е, е много добро. В Дания като че ли а, сме много противопоставени на тези а, решения, които биха попречили на конкурентоспособността. Но нека да не забравяме, че тази традиционна опозиция, това традиционно противопоставяне на консерваторите, защото отхвърлят всичко, което е ново, може да създаде големи проблеми. И а, смятам, че да се противопостави на акта за достъпност е а, е грешка. Изтъпка на приятията. Трябва също да надграждаме на вече съществуващото законодателство. Например, в е, транспорта, в аудиовизуалните медии трябва да настоим на факта, че достъпността не е ново понятие. Вече съществува на много места, просто трябва да я доразвием. И акта за достъпност не трябва да бъде начин за ам, отклоняване от задълженията. Просто трябва да вървим в правилната насока. И за нас е важно този акт за достъпност да бъде считан за минимално условие. Тези, които искат да надскочат разпоредбите, да могат да го направят. И смятам, че е важно да изтъкнем факта, че държавите членки и различните производители, различните заинтересовани страни да могат да се изразят по това, което ги вълнува в тази област. Трябва да осигурим и контрол с възможност за властите да проследят еволюцията на тази директива, за да можем наистина да приложим Европейския акт за достъпност. Искаме да имаме едно общество достъпно за всички и хората с увреждания желаят а, свободна конкурентоспособност в Европа, въпреки своите увреждания. Трябва да гарантираме, че този акт работи и да следим дали се спазва. Благодаря ви. Mr. Patrick Grant from... Господин Патрик Грант от Бизнес Европа. Добро утро! Благодаря, че ни поканихте тук, за да говорим а, по темата. Имам също предложение а, относно този а, Business Accessibility Act. И а, искам да говоря за последиците, но преди това нека да се спра на един коментар. Бизнес Европа напълно разбира целите на комисията за по-добро интегриране на, обще... на хората с увреждания в обществото. Хората с увреждания не могат на този етап да участват в решенията, които бизнеса им предлага. Така че бизнесът е убеден, че наистина трябва да включим тези хора. Това също са потребители. Но не сме убедени, в, че подходът, който комисията предприема а, в, за този законодателен акт е най-добрия. Ако погледнем детайлите, а, ще видим, че всъщност отговорностите за доброто функциониране на пазара сте вие. И въпреки добрите ви намерения, това законодателство ще даде едни много размити разпоредби. Това ще доведе още, до още повече бариери за бизнеса в вътрешния пазар. Също не се взема предвид а, иновативните пазари. Вече съществуват много продукти в това отношение. Има секторно специфично законодателство, подсилена а, конкуренция и стандартизация. Нека, нека да чуем какво става в транспортния сектор, тъй като говорим за него. Вярно е, че а, това е сектор, който вече е регламентиран. Знаете, влаковете а, почти всички са екипирани с а, начини за а, качване на хора с увреждания. Сега, а, тук като че ли ще нарушим всъщност туквото. И ако искате да имате още по-голяма публика, ще трябва да помислите как да го направите. А не да вързвате ръцете на бизнеса и да попречите по този начин на хората, на които уж искате да помогнете. Е, изискванията казват как да се постигне нещо, не и какво точно да се постигне. Целият дизайн на предложението всъщност се опитва да а, наложи, след, е, наложи решения. Но не винаги те са практични. Например, в новите технологии, IT-технологиите, вече има достатъчно развитие. Но предложението тук го спъва. Бизнесът няма да може да предлага един индивидуални решения, а ще има едни невъзможни задачи, които ограничават нещата до едно универсално решение. По този начин всъщност ще изключите хора. Разбира се, постигането на достъп до повече хора винаги е било нашата цел. Това законодателство обаче пречи. То, законодателството трябва да се базира на конкретни потвърдени факти. А, Относно казаното от Комисията за по-добро законотворчество, ние можем да кажем, че всъщност вашата оценка на въздействието а, пречи много на, а, на това, което се случва. Също признаваме, че а, службите, изследователските служби на парламента критикуваха предложението и а, комисията, оценката на въздействието на комисията е доста устарял. Държавите членки и съвета вече започнаха да търсят нови решения. Бизнесът има нужда от правна сигурност, за да определи а, дали продуктите им съответстват на законодателството. Това, което тук засягате в предложението е много неясно и широко. Липсват дефиниции за някои сектори. Какво означава а, хардуерни оперативни системи за обща употреба? А, има невероятно количество нови технологии, които а, се разглеждат в а, интернета на вещите. Ако разгледате също изключенията, които се предоставят за бизнеса, всъщност няма обяснение, което се дава а, за случаите, когато сам, самият бизнес бъде изключен или се почувства така изключен, и, или ако две а, власти ще си противоречат в решенията. Така че предлагането, е, което, предлагането на този текст е нереалистично. А без иновациите на бизнеса до никъде няма да стигнете. Просто няма правна сигурност във вашия текст. Също, още по-тревожно, начина по който прилагате изключенията ще промени настоящата рамка за свободното движение на стоки. Сега трябва да има предварителна нотификация за изключенията за всички власти, които наблюдават, следят пазара. Въпреки, че искаме пропорционалност директивата, ние не смятаме, че сте го постигнали на този етап. Предполагам сте съгласни с мен, че а, правилата не струват хартията, на която са написани, ако не са приложени на практика. И смятам, че това, което вие предлагате, само ще усложни ситуацията. Тук стигаме до проблемите, свързани с сигурността на продуктите. А, говорим за нея, а не на прилагаме директивата. И в заключение, достъпността е тема, която не може да бъде измерена. Тя се измерва с непрекъсната комуникация с хората с увреждания, както и с доставчиците и с бизнеса. А, не може да не вземем предвид търсенето и предлагането. И не смятаме, че националните власти за следение на пазара трябва да имат властта да налагат такива решения, които не са 100% достъпни във всяка ситуация. Дами и господа, оставаме на разположение за градивна работа. Със сигурност има много работа за вършене. Ние оставаме на ваше разположение. Thank you to both um, Sorkild and Patrick благодаря на Торкилд и на Патрик за изложенията им. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Исках да започна с Сабине, но от името на ЕНП ще се изкаже господин Андреас Шваб. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че с днешните разисквания започваме дискусията по този важен акт, акта за достъпността. Благодаря на двамата ни гости за много полезните им изложения по това законодателно предложение. Всички ние, според мен, имаме интерес от това, чрез прилагането на този акт, значително да подобрим ежедневния живот на хората с увреждания. За целта ще трябва да понесем и съответните разходи. Изложението на представителя на Бизнес Юра обаче ясно показа, че действията ни едновременно с това трябва да са съразмерни и поетапни. Така ще избегнем посегателства върху бизнеса, които в крайна сметка ще доведат само до обесърчаване и няма да имат положителен ефект. Имам няколко въпроса към нашите гости. Смятате ли, че можем да подходим поетапно към акта за достъпност, така че до 2020 година постепенно да предприемаме определени мерки? И да се противопоставим и на предложението на Комисията за финансирането. Доколкото знам, има най-различни искания, които се отправят във връзка с акта за достъпност. Има много различни изисквания. Въпросът е дали тези изисквания да въжат за всички продукти на общо основание или може би не би трябвало продуктите да се категоризират. Знакът CE, маркировката CE, която гарантира безопасността на европейските продукти. Не бихме ли разводнили малко тази система, ако вземем предвид и множество други критерии, които нямат пряко отношение към безопасността на продуктите? От името на социалистите и демократите Олга Сенхалова. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че закъснях. Не можах да проследя началото на разискванията, тъй като участвах в среща с словашкото председателство. Но бях информирана за това, че аргументите представени от нашите гости отразяват и нашата позиция от предходни обсъждания. Вчера, например, Разговаряхме с представители на Европейския форум на хората с увреждания. Добре бе, че днес още веднъж в по-широк формат и слушахме същите аргументи. Това е третата размяна на мнения тук в нашата комисия. Преди 6 месеца проведохме публично изслушване по темата. Радвам се, че нашият докладчик пое водеща роля. Убедена съм, че активното ни взаимодействие ще бъде ползотворно. То ще бъде ползотворно не само тук в комисията, но и в целия парламент. Надявам се, че парламентът ще се обедини около една обща позиция. В крайна сметка той настоя спрямо комисията да излезе с предложение за акт за достъпност, за да могат продуктите и услугите да са достъпни за всички европейски граждани. Както казах, не за пръв път провеждаме разисквания по този въпрос. Социалистите и демократите приветстват провеждането на подобни дискусии, тъй като те ще допринесат за установяването на един по-справедлив пазар. Справедливостта на пазара е от основно значение с оглед на достъпността на стоки и услуги на европейския пазар. Подобна по-широка достъпност не само ще повиши качеството на живота на хората с увреждания, ще направи и обществото като цяло по-приобщаващо. Активно ще подкрепяме всякакви действия, които могат да допринесат за постигането на тази цел. Много е важно да не се допуска дискриминация спрямо който и да било представител на обществото. Обществата застаряват. Само след няколко години 120 милиона души в Европа ще могат да се възползват от акта за достъпност. Що се отнася до самия акт, първо трябва да определим приложното му поле, т.е. да определим кои продукти и услуги попадат в обхвата му. Във връзка с това е важно да се определят отраслите, които следва да попадат в приложното поле на акта. Освен това е важно да се установим лесна за използване и ясна система за етикетиране на продуктите и услугите, обхванати от акта. Важен е и въпросът за административната тежест и е по-точно свръхвисоката административна тежест. Актът в настоящия си вариант не съдържа подходящи показатели за определянето на свръхвисока административна тежест. Радвам се, че гостите ни днес са сред нас. Надявам се, че те ще допринесат заедно с нас за приемането на акт, който да допринесе за участието в обществения живот на всички прослойки в обществото, на всички хора както и на хората с увреждания, независимо от вида на увреждането им. Благодаря, Вики. Благодаря и на представителите на заинтересовани страни, които са днес сред нас. Този акт е много важен. Всички можем да се съгласим с това, че колкото се може повече хора с увреждания трябва да имат равни възможности спрямо хората без увреждания. Едновременно с това искам да се съглася и с това, което каза Андреас, именно, че трябва да обърнем внимание на съразмерността. Да вземем за пример транспорта. Вече действат много строги изисквания за достъпност по отношение на транспорта. Да вземем за пример машините за издаване на билети. Те трябва да са достъпни за всички хора с увреждания, но размерна ли една такава мярка? Трябва ли актът да обхваща всички такива машини? Особено като се има предвид, че в бъдеще хората все повече ще използват приложения, електронни приложения за закупуване на билети. Достатъчна и необходима ли би била една подобна мярка? би ли било според вас достатъчно само някои машини за издаване на билети да са достъпни? На много летища, на много ЖП гари, доколкото знам, има специални служители, които придружават хората с увреждания. Вторият ми въпрос – И двамата упоменахте система, която да обхваща всички. Въвеждането на универсално проектиране. Това ли имате предвид или настоявате да се вземат предвид потребностите на хората с увреждания и едновременно с това да се създаде система за проектиране, което да даде достъпност на всички. Ако според мен се въведе такава система, това ще се отрази на потребителските цени. Последният ми въпрос, който е по-скоро коментар. Съгласна съм с това, което каза Андрея за маркировката CE. Би било объркващо, според мен, да се използва маркировката CE, за да се обозначи че определен продукт отговаря и на изискванията за достъпност. Не би ли било по-добре според вас да се създаде една отделна система за маркиране? Um, is anybody here from the group? The Greens group? Групата на зелените, групата на СПД, няма техни представители. Ще дам възможности на други колеги да се изкажат. Ако някой иска да вземе думата, може да го направим. Нека просто ми даде знак. Катрин Стайлер. Um, uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които се изказах. Много дълго време се работи по това предложение. Когато говорим за разходи, е невероятно според мен, че не говорим за разходите, които биха произтекли от бездействието ни. Този законодателен акт трябва да устои на бъдещето. Той трябва да е приложим и в бъдеще за да можем да действаме, а не просто да реагираме на промените. Бизнесът според мен не проявява никакво смирение, не проявява никаква скромност. Бизнес Юръп има своя работна група по въпросите на хората с увреждания. Като се има предвид това, мисля, че изказването на неговия представител днес бе обидно. Хората с увреждания са потребители, клиенти. Както каза и госпожа Сенхалова, техният брой продължава да се увеличава. Затова Бизнес Юръп трябва да вземе предвид правото на достъпност на хората с увреждания. Трябва наистина да подходите сериозно към този въпрос. Господин Грант, как подхожда вашата организация към хората с увреждания? Имате ли прогресивен, наистина приобщаващ подход? През 1997 и 1999 година за първи път работих в Британския парламент по тази тема. Тогава се запознахме с един уж достъпен за хора с увреждания автобус, но всъщност той изобщо не беше достъпен. Не бива само да се ограничаваме с изготвянето на документи. Трябва да създадем система, от която наистина да проистъкат осезаеми промени за хората с увреждания в цяла Европа. Трябва да работим заедно, за да постигнем общата си цел. Нека се вгледаме в възможностите, а не се вторачваме само в проблемите. Госпожа Кая Калас, която ще се изкаже сега от своя име. Всъщност, мисля, че сега ще се изкажа от името на всички в моята група. Имам някои въпроси по казаното от нашите гости. Първият ми въпрос е към представителя на форума на хората с увреждания. Казахте, че приложното поле на акта е прекалено ограничено, че трябва да бъде разширено. Но как да го разширим така, че разпоредбите да не са прекалено неясни. Въпроси към Бизнес Юрап. Казахте, че има много възможности за тълкуване на този акт, което на практика може да доведе до пречки. Може да се стигне до бариери в хода на тълкуване на новите разпоредби от страна на органите за надзор на пазара. Какво предлагате обаче вместо това? Европейската комисия залага на принципа да мислим първо за по-малките. Какво е виждането ви за административната и финансовата тежест с оглед на това? Противопоставихте се открито на въвеждането на системата на универсалния дизайн, но как да въведем система на индивидуализиран дизайн, без да има поне минимални възможности за тълкуване? I, I guess I have a couple of comments myself, um, and I completely uh, was very taken by your comment that. Аз самата искам да се изкажа. Няма никакъв смисъл да е достъпна системата за закупуване на билети за влак, например, ако човек не може да се качи на влак. Затова трябва да разглеждаме системата като нещо универсално. Тя трябва да е достъпна за всички, а не само за някои. По отношение на този законодателен акт трябва да гарантираме отсъствието на конфликти с други законодателни актове. Това въжи за цялото законодателство. Този законодателен акт също така не бива да поставя бариери пред разработването на технологии на бъдещето. Той трябва да е устойчив на бъдещето. Имам някои въпроси във връзка с потока на документи. Очакваме от продуктите да са безопасни. До това се свежда работата на колегата Шалтемозе по законодателството за безопасността на продуктите. Но не бива да очакваме всеки един продукт да е придружен от декларация за съответствие. Ако искаме всички продукти да са достъпни, ще трябва ли всички те да бъдат съпътствани от декларация за съответствие? Това имам предвид с потока от документи доколко системата за гарантиране на достъпност трябва да бъде приведена в съответствие с системата за издаване на декларации за съответствие. Системата за издаване на декларации за съответствие предвижда и много работа по документацията. Такъв е опитът ни от работата по безопасността на продуктите. Не се очаква от всички продукти да са безопасни, но се очаква всички да бъдат придружени от такава декларация за съответствие. Сега първо ще дам думата на представителя на Бизнес Юръп, за да може последната дума да се падне на представителя на форума на хората с увреждания. След това ще се изкаже комисията. Uh, firstly, I'll take uh, the question on this. Благодаря. Първо по въпроса за маркировката CE. Както знаете, тя не е за потребители, е за бизнеса. Т.е. бизнеса е, да може да демонстрира, че техните продукти отговарят на е, регламентацията за безопасност на продуктите и за околната среда. Би било бъркащо да се включва и достъпността, тъй като тази маркировка ще се прилага на други продукти, към други продукти, които попадат извън тази директива. Тоест, това е маркировка за безопасност и екологичност, а за някои продукти тя ще означава и достъпност, за други не, не е достатъчно ясно. А, трябва тя да се прилага коректно и дадени власти отговарят за това. Ако не са сигурни дали един продукт попада или не под изискванията за достъпност, те могат да прилагат различно тълкуване. На второ място, услугите. Как се налага маркировка CE на вебсайти, например, за търговия. След това, за дизайна за всички, проектирането за всички, това ще се отрази на решенията, които бизнеса предлага на пазара. Цените се е, влияят различни елементи, но винаги има определена сума, която бизнеса отделя, за да може даден продукт да отговаря на определените е, регламенти. Смятаме, че е, този подход Design for All, проектиране е, достъпно за всички, е, не отговаря на потребностите на бизнеса, е, нито на всички потребители. По-настоящем разпоредбата, която определя това изискване, не дава яснота дали достъпността е задължителна още при пускането на определен продукт на пазара или е, може да бъде е, осигурена с допълнителна технология. Да кажем, ако е, ползвате компютър, да можете да си инсталирате програма, която да чете текста от него трябва да вземем предвид какво е, е необходимо на обществото и на бизнеса. Аз съм от отдела за вътрешен маркетинг и знам как се отразява тази регламентация на вътрешния маркетинг. Говорим за надзор на пазара, оценка на спазването на изискванията, изисквания за проектирането, това се отразява на вътрешния пазар. Що се отнася до разходите за а, бездействие, а, когато а, говорите за бездействие, пропускате факта, че бизнеса вече прави много. Ако има етикет за достъпност на даден продукт, той може да е достъпен за категория потребители от група А, но не за категория потребители от група Б. Тоест една маркировка не е достатъчна. Достъпността е нещо, което изисква възможност за развитие, за подобряване, за иновации. Не може просто да се сложи етикет и да се каже толкова. С повече по-добро не може да се направи. Трябва да имаме възможност да разработваме по-добри продукти и услуги, т.е. този тип етикетиране не помага. И накрая, що се отнася до тежестта. Декларация за спазване на изискванията ще е необходима за продуктите, които са включени в природното поле, както и за услуги. Нещо, което по-настоящем не се изисква, тъй като тази директива е част от новата законодателна мерка, където се изисква декларация за спазване, която трябва да се изготви от съответния производител. Така се създава допълнителна тежест за бизнеса. Производителите трябва да изготвят такива декларации за спазване на изискванията за достъпност, в които да обяснят по какъв точно начин съответният продукт отговаря на изискванията за достъпност. За малките и средни предприятия това е особено тежко изискване, особено в областта на електронната търговия, в която малките и средни предприятия имат голяма възможност да, да развият бизнеса си, включително и в трансграничен план. Но този тип изисквания не се прилага толкова лесно. И изключенията за малки и средни предприятия са такива, че е, всъщност е, кандидатстването за тези изключения само по себе си изисква огромно административно натоварване това няма да доведе до по-добри продукти. Благодаря. Председателката, нека да дам достатъчно време и на форума на хората с увреждания, за да отговори. Благодаря много за всички повдигнати въпроси. Те са действително много интересни. Беше ни зададен въпросът дали в Европейският форум за хората с увреждания можем да предвидим начин за въвеждане на тази директива. Смятаме, че животът на един продукт е важен елемент тук. Нека да обясня какво имам предвид. Например, животът на продуктите, които продава е една пекарница, е много по-кратък, отколкото животът на продуктите, които представляват оборудване на железопътна гара. Ако на една железопътна гара има машина, от която човек може да си купи билет, там може да се е, предвидят някои проблеми. Е, ако всички е, машини, продаващи билети, им, могат е, да е, се използват от хора с увреждания, това значително ще улесни живота на хората с увреждания, а също времено всички останали ще могат да си купуват билети от тези машини. А, разбира се, ще мине известно време, докато старите машини се изведат от употреба. Затова смятам, че всички въвеждани нови машини трябва да бъдат достъпни за всички. След това бяха изражен, изразени безпокойства за увеличение на потребителската цена. Бизнес Юръп казва, че цените ще се увеличат. Тук обаче говорим за общи продукти – е, продукти за всички, които трябва да бъдат е, достъпни за всички. Говорим за милиони продукти. Да стане един продукт достъпен, това а, че продуктите са по-достъпни, не значи непременно, че ще станат по-скъпи. Бизнес Европа се опитва да е страх в потребителите. Не мисля, че достъпността ще струва по-скъпо, ако е част от а, проекта на продукта, още от самото му проектиране. Как по-добре да се интегрира достъпността? Ами, достъпността е, на сградите, например. Има различни възможности. Трябва да задължим държавите членки да изготвят законодателство в областта на сградите и да има задължителна рамка, която да е валидна за цяла Европа законодателна рамка, валидна за цяла Европа, задължителна за държавите членки. Що се отнася до сградите, има много сгради и а, а, публични пространства, които трябва да бъдат направени достъпни. Движението на хората с увреждания е готово да прави търпение – дори да трябва да чакаме 20 години това да се случи изцяло, ще чакаме стига да виждаме редовно, че се осъществява напредък. <clears throat> Като се строи нова сграда, нова къща, нова гара, тя трябва задължително да е достъпна за хора с увреждания. Оттам нататък, що се отнася до преустройването на съществуващите сгради и това може да стане постепенно, готови сме да чакаме, но също времено нека да не забравяме и принципа на пропорционалност. За нас е важно за свободата на, на движението на хора с увреждания да има такива мерки навсякъде в Европа. Необходима е рамка, първо за публичните институции – и по-конкретно, публичните, публично достъпните сгради трябва първо да бъдат преустроени. По отношение на стълкновителните норми. Да, действително трябва да се избягват стълкновения. Именно заради това рамката на европейско равнище трябва да е хоризонтална и да попълва всички пропуски, които остават празните места между останалите законодателни актове. Надявам се, че Европейският парламент ще има възможност да направи този акт за достъпност един действително велик законодателен акт, който да направи Европа достъпна за всички. Защото изискванията за достъпност всъщност не са <clears throat> изисквания, които увеличават бюрокрацията. Когато човек е с увреждане, много добре знае колко трудна е работата с бюрокрацията, защото често му се налага да се бори с огромен куп формуляри. Затова ние много добре знаем колко важно е изискването, изискването бюрократичните изисквания да са възможно най-малки. Просто е съвсем нормално всичко да стане достъпно – Всъщност продуктите, които не са достъпни, трябва да са изключението. Разбирате ли моята позиция? Отношението на производителите към този акт за достъпност доста ме безпокои. Нека самите производители да кажат къде според тях може да има проблеми. Ако има конкретни препятствия, които ние не виждаме, нека да ни ги обяснят. Всъщност промишлеността може да преодолее проблемите, свързани с достъпността. И съм сигурен, че в сътрудничество с тази парламентарна комисия и с Европейския парламент като цяло можем да преодолеем тези безпокойства и да постигнем резултати, за да може заедно, съвместно да изградим една достъпна Европа, за да може европейските предприятия да имат възможност да направят Европа достъпна. Ако чакаме свободната конкуренция да го направи, можем да чакаме още много години. Ако бяхме чакали свободната конкуренция да действа, сигурно още нямаше да бъдат изобретени двигателите. Така че ни е необходима рамка, в която да е задължително промишлеността да мисли за достъпността. Затова много се радваме, че Европейския парламент е подал тази инициатива и че Европейската комисия предлага тази, този законодателен текст, защото по този начин ще можем да гарантираме съответната законодателна рамка която да позволява и по-добри иновации в тази област. Много се радваме, е, че ни поканихте и се радваме, че имаме възможност да работим с вас, да продължим да работим в сътрудничество, за да се продолеят всички безпокойства и Европа да стане достъпна за всички. Благодаря. Да, всички споделяме същата надежда. Искаме тя да се превърне в реалност. А сега призовавам комисията да вземе думата. Госпожа Форена или госпожа Корча? Госпожа Пласенси. Yes? Okay. So first of all... Uh, Първо, Нека да благодаря на парламента за организирането на а, тази дискусия, която всъщност ни запозна с интересни различни становища. Можете ли да говорите в микрофон, защото <laughs> не ви чуваме добре? Да, благодаря ви. Сега да се чува по-добре. Благодаря още веднъж, казва представителката на комисията, за организираната дискусия и различните становища, които чухме. Ще се опитам накратко да спомена няколко проблема, за които говорихме днес, да се опитам да разясня съдържанието на предложението и целта. Имаме желание да имаме ефективно и реалистично предложение, така че индустрията да може да предлага достъпни продукти и услуги. Целта е да имаме по-добро функциониране на вътрешния ни пазар за хората с увреждания и по-добър достъп до продуктите. И за тази цел трябва да се спрем на конкретни а, инструменти. Съответно, предложението съдържа общи изисквания, опитва се да представи стандарти, да създаде стандарти там, където имаме нужда от повече детайли за достъпа и също използва наблюдението на пазара, но нека да кажа, че този модел се адаптира различно за продукти и за услуги вземаме предвид това. Вземаме предвид факта, че а, продуктите вече имат, а, маркировката се е, но също нека да ви кажа, че някои от вебсайтовете нямат изисквания за такава марка. Тоест не се знае как да се определят различни а, характеристики за достъп. Това също означава, че трябва да се дават два типа информация на потребителите. Първо, относно достъпа, който се предлага с този продукт или услуга и който потребителите ще изберат. И също формат, достъпен, формат, който да обяснява как, какви са спецификите на продукта или услугата. Тоест, лицето с увреждания да може да а, знае какво купува. А, а тази марка се е не точно такъв, а, такъв елемент. също информацията се предоставя по различен начин. Хората с увреждания трябва да бъдат информирани за избора, който правят. Да вземат, да си поръчат, да купят най-достъпния продукт. Нека също да подчертая някои от силните страни на предложението. Дава съгласуваност между всички сектори за сектори, където има нужда от осигуряване на достъп и където вече съществува някакъв европейски закон. Такъв е случай с транспортния сектор. Разпоредбите в транспорта говорят за а, помощ, за асистенция. Как точно ще стигне това до хората с увреждания? Не всички а, от тези хора могат въобще да стигнат до тази информация. Просто а, трябва да се осигури а, тази информация за хора с увреждания на самия веб-сайт или пък на специални терминали. Терми... Характеристиките на уебсайта трябва да зависят и от а, секторите, към които ще се обръщат. Също а, мултимодалността на транспорта а, също се превърна в а, проблем. Купувате билет, за автобус, трамвай и така нататък. С един билет имате достъп до различни типове транспорт. Значи трябва да има еднакви изисквания за отделните типове транспорт, за да има достъп. Също трябва да се свържа търсенето с предлагането. Трябва да има усилие, ако в началото не е направено осигурен достъп, за това трябва да има едни и същи изисквания, които се поставят пред всички економически оператори, за да могат техните продукти и услуги да бъдат достъпни и да знаят хората, че когато купуват тези а, даден билет, примерно ще има достъп до всички услуги. И, и такъв е и случая с европейските фондове, че наистина средствата ще отиват за да стимулират пазара. Относно прилагането, което да бъде ориентирано към резултата. Първо, има едно доверие, че економическите оператори ще кажат, че спазват правилата и че наистина ще го правят. Също, проверки по един балансиран начин, чрез властите за контрол и наблюдение на пазара. ако това не функционира, да може да има възможност потребителите да предприемат нещо с национален закон. Това е процес и смятаме, че с този процес накрая ще постигнем достъпни услуги и а, продукти на пазара. Няколко думи и за а, достъпността за всички. Всички държави членки ратифицираха ОНЕ конвенцията за хората с увреждания както и Европейския съюз. Това означава права. И чрез член 9 за достъпността се казва, че за хората с увреждания, за да могат те да, и, да се възползват от правата си, има нужда от достъпност. Това е предварителното условие. И за да се постигне също и целта за а, равен достъп до права. Достъпността може да се постигне чрез един подход за всички. Тоест, целта ни е да имаме решение за всички. Когато обаче това не е достатъчно, има допълнителни решения, например асистенция или пък специфични устройства. Нека да дам пример. Намерението е, примерно, да има автобуси с ниски платформи, така че всички да използват едни и същи а, входове, а не асансьори, които да имат подвижна платформа, като, а, която да се използва само за хората с увреждания. Идеята е да имаме един общ телефон, например 112, който да, да работи на всякакви, в целия съюз за всички, а не само за някой. И това не означава, че се отнема възможността за допълнителни е, по-индивидуални типове решения. И в заключение, нека да кажа две неща. Първо, че в е, областта на електронната търговия светът върви все по-бързо към мобилни услуги. И а, е, изискванията, които се поставят, за, в акта за достъпност трябва да гарантира, и е улеснят начина по който светът да се движи в тази мобилна насока. Относно изискванията, нека да кажа, че те са уравновесени и че се опитват да намерят едно сложно равновесие. Смятам, че сме скромни. Намирането на този баланс е трудно нещо. Трябва да бъдем хем гъвкави, и да бъдем и точни. Гъвкави, за да позволим иновациите, а точни, за да осигурим спазване на нормите и прилагането им. Е, не трябва да бъдем прескриптивни, но трябва да постигнем равновесието чрез гъвкавост и точност, защото отделяме голямо значение на спазването на правилата, на постиженията, но също така и иновации и развитие на областта. Ще спра до тук. Просто искам да кажа, че оставяме на ваше разположение за допълнителни разяснения. Благодаря. Благодаря на комисията. Предвидих дебата да продължи до 10 и 10, но виждате, че не е точно 10 и 10. Благодаря на всички, казви докладчика. Това, което казах в началото, със сигурност ще трябва да изградим равновесие между това, което а, казва, което искат хората с увреждане, това, което се предлагам. Така иначе благодаря. Благодаря за вашите изказвания. И още нещо към комисията. Явно във вашите забележки вие разяснихте някои от въпросите а, на някои от заинтересованите страни. Ако ако все още има неразяснени неща, може би ще е добре вие да го работите заедно с докладчика, за да ги разясните, защото според моя опит не е лесно комисията да чака до трилога, за да се разяснят нещата. А сега ще дам време на нашите гости да излязат преди да започне следващата точка. Разбира се, ако желаете да останете, сте добре дошли. Моля, тези, които не желаят да останат за следващата точка, да напуснат залата а, бързо. Това много ще помогне. Знам, че има много желащи да участват в следващия дебат. Следващата точка, дневния ред, е доклада Далтън, одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти, отделно технически възли, предназначени за такива превозни средства. Господин Далтън каза, че има 993 изменения. Започвам да записвам желащите да вземат думата ще дам думата на а, Дал, господин Далтън. като видя колко души желаят да вземат думата, ще ви кажа по, по колко минути имате да се изкажете. Заповядайте, докладчика. Благодаря. А, да, Радвам се, че можем да започнем да говорим по темата. Имаше, измене, имаше промени в графика. Комисията НВ, Транспортната комисия, бяха много бавни с техните становища и трябваше да отложим крайното ни гласуване по темата за 26 януари. Малко съм разочарован от това, защото 26 януари означава, че ще имаме вече почти година, откакто първоначалното предложение на комисията беше публикувана. Губим а, безумно много време за отговор а, и това не, не улеснява работа на производителите. Мисля, че трябва да ускорим темпото и е, според мен то 26 януари наистина трябва да е крайния срок. Също а, имаме голям брой изменения, да но, сам, но поне половината от тях засягат една тема, а именно агенцията. Дали, има, дали да има агенция или да няма. И това е основният въпрос. Надявам се, че ще можем да преговариме по темата, но, както вече казах, тези изменения са поне половината от всичките, така че доста ще олекне темата, но остават още близо 500, които няма да ни улеснят задачата все пак. И така, накратко ще предложа е, срещи. Надявам се докладчиците е, в сянка да могат да приемат тези дати за заседания и ще работим по темата. Относно някои специфични изменения, както вече казах, половината от измененията са свързани с агенцията, но другите е, смятам, че са могат да се постигне компромис. И мисля, че има едно недоразбиране за някои от първоначалните ми предложения, защото в първоначалните предложения прехвърлям голяма част от, от правомощият на комисията към новия форум. И просто по този начин променям малко контрола и публикувах няколко допълнителни изменения, просто за да разясня ролята на комисията в този форум и да кажа, че това всъщност е един орган, който трябва да вземе предвид а, нашата загриженост. Първата препоръка, която направих, беше а, за форума. Това не е толкова важно, но дали форума всъщност е орган предложихме е, да се да дадат възможност на комисията да а, прекратят а, а, примерно да прекратят участието при а, държави, които не спазват изискванията. Надявам се, че можем да постигнем някакво споразумение по темата и това, което мога да кажа е, че тази, това овласяване на комисията всъщност наистина е необходимо. И за това, може би, ще е добре да има и агенция. Също, кой участва в този форум, как е съставен, какви задължения има, таксите или котите, как ще се осъществява наблюдението на пазара, независимостта, това е друг ключов въпрос. И разбира се, как въобще се осъществява това наблюдение. Смятам, че това са основните въпроси. Те всички са засегнати с изменения. Колегите също работиха по въпроса и очаквам коментарите и становищата на колегите. И после, накрая, ще коментирам. Има доста желащи да вземат думата. Моля да се ограничите до две минути. Първият оратор благодаря. Госпожо председател, благодаря и на докладчика за осъществената работа. Искам да се спра на факта, че аз не, не съм очарован от отлагането на работата, особено това закъснение от комисиите по околната среда и транспорта. А ние от наша страна правим всичко възможно да спазим датите. Темата е много-много важна и също Искам да подкрепя позицията на Европейската комисия за увеличаването на техните правомощия. Едновременно с това да приложим същите правила и да гарантираме същите изисквания за всички държави членки. Относно въпроса за агенцията, ние не подкрепяме създаването на агенция и нови институции. Предпочитаме да се използват настоящите такива и да се подобри сътрудничеството между държавите членки. Подкрепяме позицията на докладчика за създаването на един форум и партньорска проверка Смятаме, че така ще се използва също и по-добре настоящата административна институционална рамка. Относно структурата на таксите, искаме да се разделят тези такси между ам, а, емисиите, а, които да, се плащат от тези, които ги осъществяват, и също а, таксите за следене на пазара защото трябва да помислим за последиците върху гражданите и мога също така да подкрепя и създаването на ефикасна система и а, увеличаване на а, доверието на гражданите, което също е голям проблем на този етап. Госпожа Цалдемозе. Uh, благодаря, благодаря и на докладчика господин Долтън за това, че предвиди по-дълги срокове. Това е важно според мен. Например, едва тази сутрин разполагах с измененията, преведени народния ми език. Затова и все още не съм се запознала с тях. Дори да се стигне до забавене в работата на други комисии, трябва да вземем предвид, че това е необходимо, тъй като въпросът е много по-сложен, отколкото и изглежда на пръв поглед. Затова и благодаря на докладчика, че удължи сроковете. Моята политическа група внася изменения, в които предлага създаването на Европейска агенция. Според мен предложението на комисията е едно добро начало, но трябва да предвидим по-широки общоевропейски правомощия за надзор, по-широки такива правомощия, отколкото са предвидени в предложението на комисията. Имам доста добър поглед върху настоящата система. Знам какви са нейните недостатъци. Затова, според мен, е необходимо създаването на орган, който да е независим от автомобилопроизводителите, орган, който да даде обективна оценка на системата да отговори обективно на въпроса дали тя е добра или не, дали съответства на правилата или не. Държавите членки не са в състояние да направят това към момента. Затова и предлагаме създаването на агенция. Тя не следва да отговаря за одобряването на типовете, а единствено и само за надзора върху пазара. Единствено при необходимост тя ще взема решения за суспендирането на одобрения на типа. На тази агенция ще се падат важните правомощия на надзор върху пазара. Държавите членки според мен не са в състояние да се справят с надзора върху пазара. Няма да се спирам в подробности върху моите изменения, но проявете готовност за разисквания сред докладчиците в Сянк. Не бива да изключваме възможността за подсилване на общоевропейските правомощия за надзор още от самото начало. Немалко политически групи, като НП и либералите, са също склонни за по-силни общоевропейски правомощия за надзор. Това бе всичко за сега от моя страна. Още веднъж ви благодаря, че предвидихте по-дълги срокове. Имам и още един въпрос към комисията. Какъв вид финансиране предвиждате в предложението си за извършването на общоевропейски надзор? Добре ще бъде да ни отговорите на този въпрос, тъй като искаме да знаем как ще се финансира системата в бъдеще. Дита Шаранзова, благодаря госпожо председател. Подготвила съм тристранично изказване, но ще се опитам да съм кратка. Първо, благодаря на докладчика, както за извършената до момента работа, така и за предложенията, които направи по процедурата. Съвсем накратко по най-важните въпроси. Да, ясно е, че трябва да се укрепи общоевропейският надзор върху пазара но трябва да се договорим за това как да постигнем тази цел. Не мисля, че най-добрата възможност за действие е създаването на Агенция на Европейския съюз. Едновременно с това трябва да помислим как да разширим правомощията на комисията за изпитването на МПС. В своите изменения аз предлагам двоетапен подход. Първо, държавата, комисията може да изисква от държавите членки да извършват подобни изпитвания, ако смята, че това е необходимо. На следващ етап, ако установи недостатъци в процедурата на ниво държави членки, тя самата може да извършва подобни изпитвания. Според нас трябва да се подсили и форумът за обмен на информация. Ние отиваме още по-далеч искаме да му се даде друго наименование. Нещата не се свеждат само до наименованието, свеждат се до предоставянето на по-широки правомощия на този форум, до предоставянето му на специфичен мандат, който не се ограничава само с общата политика по одобряване на типовете структурата на таксите. Настоящото предложение на комисията буди загриженост от правна гледна точка, тъй като на държавите членки според него се пада отговорността да вземат решения за структурата на таксите. Но според мен трябва да се избегнат каквито и да било конфликти на интереси. Тоест държавите членки трябва да избегнат както преки, така и косвени плащания от страна на производителите валидността и удължаването на срока на действие на сертификатите. Петгодишният срок, предложен от комисията, не отговаря на цикъла на полезен живот на превозните средства. Трябва да се предвиди, според мен, 7 годишен срок. Излизането на МПС от серийно производство, 12-месечният срок е прекалено кратък за всички производители. Това показва техният опит на пазара. Трябва да се вземат предвид и типовете превозни средства. Предлагам също така още един срок, тримесечният срок да бъде намален на един месец, за да има повече правна сигурност за производителите. И накрая няколко думи за партньорската проверка. Тук се предлагат някои малки промени. Вместо да се задължават държавите членки, да прилага такава мярка на всеки две години. Предлагаме организирането и планирането на партньорските проверки да спада към задачите на настоящия форум. Моята група предлага изменения по член 91. Тук се предвижда една по-добра дефиниция на измервателно коригиращите устройства или альтернативни такива устройства. Това бе всичко от моя страна. Благодаря. I'm going to have to steal some time from the next two debates because I think this is the, the most important because this is the one that we are the main committee on. Това, за което говорихте накрая, е най-важният въпрос. Имаме и анкетна комисия по него. Паскал Дюран, благодаря, госпожа председател. Дадохте ни две минути, за това ще запитам да се впиша в тези две минути. Господин Далтан, аз съм континентален юрист, т.е. не говоря за духа на закона, за намерението на закона, съдя само по текста и какво се вижда в текста и какво можем да прочетем. Добре, разбирам това, което вие казвате, а именно, че не искате да измените текста на комисията, но всъщност действителността е, че във вашето настоящо предложение всъщност се е разпада предложението на комисията. А всъщност предложението на комисията е абсолютния необходим минимум. Да видим а, за а, какво става дума. Казвате, че основният проблем е доверието на потребителите. Не, основният проблем е, че е, автомобилостроителите съвсем съзнателно са нарушили изискванията и всъщност с своите нарушения са влушили здравето на хиляди души в Европа. Става дума за въздуха, който дишаме. Казвате, има забавения, обаче може би комисията чака да види какво ще направи нашата комисия за парламентарно разследване а, така че нашата комисия, вместо да бърза към от, да си свърши работата и да отхвърли някаква работа, по-скоро трябва да се спре и да помисли как най-добре да бъдат защитени хиляди граждани. Получихте летър от комисията, какво направи, писмо от комисията. Какво направихте? Нищо. По никакъв начин не реагирахте. Въобще не чувате какво ви се казва от извън е, е, парламентарната комисия. И казах, е, скандално е, че два пъти ни карате да се срещаме тази седмица е, при положение, че е, дори едно, от измен... едно изменение е, го няма в преведен вид. Е, това е скандално. Не ни се позволява да работим в нормални условия. Затова да чуем какво казва комисията, ЕМИС, какво става, казва комисията Тран и да видим какво може да се направи във връзка с тези много сериозни злопотреби от автомобилстроенето? Um, uh, Междувременно Денис дойде. Паскал, когато секретариатът реши да свика заседанието, той взе това свое решение без да се е консултирал с докладчика или докладчиците в сянка. Трябва да променим тази практика, но нека се успокоим трябва да се провеждат действително заседанията в момент, когато всички могат да присъстват. Разбирам аргументите ти. Денис, имаш думата. Благодаря, Вики, и съжалявам, че не можах да проследя началото на разискванията. Имах други ангажименти. Според мен Онова, което предлагам аз е някъде по средата. Мисля, че трябва да се запознаем с всички изменения, за да можем и да си изработим правилната позиция. Но едновременно с това върху нас се оказва натиск от страна на обществеността, както и от страна на представители на потребителите. Обществеността е силно загрижена – затова в имейла си казах, че въпреки, че разбирам защо трябва да бъдат удължени сроковете, трябва да кажа, че трябва да работим с бързи темпове. Твърди се, че държавите членки са корумпирани, че се влияят, че се подават на натиск от автомобилопроизводителите. Твърди се също, че решението може да е в комисията. Но не мисля, че нещата са толкова прости. Аз самия членувам в анкетната комисия ЕМИС в качеството си на подгласник. Когато изслушахме представителя на комисията в тази анкетна комисия, се оказа, че някои генерални дирекции в комисията представляват автомобилната промишленост. Оказва се, че и някои комисари проявяват доста голяма готовност да се вслушат в автомобилопроизводителите. За това не бива да подхождаме опростенчески. Какво предлагам аз в своите изменения? Конкуренцията между органите за одобряване на типа и между органите, извършващи изпитвания, е част от проблема. Затова се и предлага автомобилопроизводителите да не извършват преки плащания на органите, извършващи одобрението на типа и на органите, извършващи изпитванията. В европейската система трябва да бъде предвидена система на контрол и на срещен контрол. За целта не е необходимо да се вменяват изцяло правомощия на комисията, нито пък да се създава агенция на Европейския съюз. Може да се предвиди възможност за партньорска проверка, например. Мисля, че трябва да се въведе тази система, която в един момент да бъде подложена на преглед. Според мен, създаването на нова агенция не е най-доброто решение, тъй като и агенциите са много склонни да се поддават на влияние отвън. Повечето от тях не са в Брюксел, упражняването на контрол върху агенциите поради това изисква и огромни усилия от наша страна. Благодаря. Марко Зула. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Скандалът с Volkswagen се разгоря в резултат от измама. Гражданите бяха измамени. В бъдеще можем да ограничим броя на подобни измами, като въведем система за строг контрол. За да има строг контрол, трябва да се избегнат каквито и да било конфликти на интереси. Какво се случи във Франция, например? Там държавата се възползва от продажбата на автомобили, които бяха получили одобрение на типа от съответното сдружение. Затова и трябва да си заложим цели по-амбициозни от тези съдържащи се в предложението на комисията. Трябва да се създаде общо европейски орган, който да е независим от националните органи и действително да упражнява контрол върху всички модели превозни средства, които се пускат на пазара. За да може този орган да работи ефикасно, той трябва да има и реални възможности да санкционирам извършителите на измами. Предлагаме да не се създава нов орган, а да се използват вече съществуващи на ниво на общността структури. Например, съвместния научно-изследователски център. Що се отнася до разходите, те трябва да бъдат понесени не от потребителите, а от производителите, според нас. Във връзка с това приемаме някои от предложенията на Комисията по околна среда, отнасящи се до разходите за надзор. И накрая техническите служби, извършващи изпитванията, необходими за одобряването на типа. Тези технически служби също трябва да са независими от автомобилопроизводителите. Не е възможно да се издават одобрения на типа на национално равнище, от онези, които предоставят техническа подкрепа на автомобилопроизводителите. Трябва да се прекъсне тази връзка между техническите служби и производителите, тъй като от нея проистичат конфликти на интереси. Необходима ни е една силна система, която да гарантира защитата на гражданите. Госпожа Трошински не иска да се изкаже. Госпожа Вестфал. Благодаря, госпожо председател. Тази тема, според мен, наистина трябва да бъде обсъдена подробно. Тя вълнува не само европейската общественост, Отнася се и до много елементи в процедурата за одобряване на типа, които подлежат на промяна. Както каза госпожа Шал Демоза, един от основните за нас социал-демократите моменти е предоставянето на всички правомощия за надзор на една европейска агенция. Не може да продължим с прилагането на настоящата система. Това показват резултатите от работата на анкетната комисия и на редица ресорни комисии. Трябва да се отдели надзорът върху пазара от одобряването на типа. Това според мен е изключително важно. Има и още два момента. Първо, одобряването на типа в бъдеще. Един от най-важните според мен елементи тук е защитата на данните. Кой следва да вземе решението за това как да се процедира с данните събрани на борда на един автомобил къде да бъдат регистрираните. Аз като водач на МПС искам да знам какво се случва с моите данни, с данните генерирани на борда на моя автомобил. В Германия висша съдебна инстанция постанови решение, в което е закрепено правото на самоопределяне на субектите на данни. Мисля, че това е изключително важно. Това право трябва да се зачита във всички области на политика. То е изключително важно и сега в настоящия момент. Има и още един решаващ според мен момента, именно достъпността до информация за независимите ремонтни предприятия. Не бива да се стига до монопол за отделни ремонтни предприятия. Трябва да има възможност за навлизане на пазара и на независими ремонтни предприятия. Така Потребителят сам ще може да вземе решението за това, кой да извършва техническото обслужване на автомобила му и да извършва редовни инспекции. Това са най-важните, според мен, моменти. По въпроса за надзора на пазара – трябва да се гарантира не само независимост, необходимо е според мен да се публикуват и изготвените в тази област доклади, за да има прозрачност. Sergio Коферати, Господин Коферати. Grazie. Anch'io sono d'accordo che tra gli obiettivi che ci dobbiamo... Благодаря много. И аз съм съгласен, че сред целите, които си поставяме, трябва да е целта да се възстанови доверието на гражданите. Трябва да защитим околната среда, трябва да направим така, че в системата да има правила, които са известни, прияти и споделени и трябва да възстановим доверието на потребителите. Ако просто променим сегашните правила, това няма да е достатъчно, за да се продолее проблема с доверието. Мисля, че агенцията е единственото възможно решение. Смятам, че агенциите трябва да са напълно независими, що се отнася до дейността им по сертифициране. Също така, тяхната дейност трябва да е напълно прозрачна. Трябва да се гарантира да няма връзка между заинтерес... различни заинтересовани страни и агенциите. Не случайно госпожа Шалдемоз направи коментара си. Необходима е реална промяна. Това, което правим в момента, е, че само се занимаваме с фини настройки, всъщност не даваме реалното решение. Луси Андерсън, благодаря. Съгласна съм с много от изказалите си колеги, че е важно да има прозрачност, независимост и че този законодателен текст трябва да, достигне, да бъде възможно амбициозен. Това е един от най-важните текстове в нашата комисия в последно време и много от измененията на социалистите и демократите вземат това предвид. Стандартите трябва да са високи, а не просто достатъчни. Трябва да се засили процеса за наблюдение на пазара през целия живот на продуктите, съответно автомобилите или техните компоненти. Що се отнася до необходимостта да се възстанови доверието на хората в индустрията, това е част от дебата. Говорим и за процедурите за приложения, които също трябва да са силни и компенсацията тя трябва да е адекватна. Що се отнася до форума, доста е разочароващо това, че за някои колеги не е очевидно, че този форум трябва да се разшири, за да може действително да представлява голям му разнообразие от заинтересовани е, страни. И освен това, е, когато става дума за решения чрез технически е, актове за приложение, не е ли очевидно на всички, че това не е достатъчно, ако искаме да си възвърнем доверието на гражданите. И защо в Комисията по транспорта е толкова важно нещата да се разрешат правилно? Ами, защото то не е просто технически въпрос. Това е важен политически въпрос за гражданите и потребителите в цяла Европа. Мария Грапини. Мария Грапини. Благодаря, Вики. Аз съм докладчик сянка на комисията, в комисията по транспорта по същия доклад и не, мога да ви кажа, че не поради вина на комисията по транспорта се отложи за по-късно дебата в комисията ИМКО. Окей. Okay. рапортор raportor din umbră la TRAN acest Както вече казах, аз съм докладчик в Сянка за Комисията по транспорта за този доклад. Същевременно съм и член на Комисията е, по вътрешен пазар и защита на потребителите. Не е вина на Комисията по транспорта, че се отложи обсъждането. Има много елементи, по които са необходими допълнителни разяснения. Съгласна съм с Паскал. По време на пленарната сесия в Страсбург обсъждахме темата и стигнахме до извода, че трябва да изчакаме резултатите от работата на специалната комисия за разследване на случая. Ако ли не за какво изобщо служи тази комисия и въобще какъв е смисъл да изготвяме доклад сега, и да се окаже по-късно, че заключенията на комисията ЕМИС са различни. Ясно е, че трябва да се подобри сегашната ситуация. Това вече съм го казала в комисията по транспорта. И по-настоящем има обща позиция между ЕНП социалист и социалистите и зелените – е, а, последния въпрос, че не може да оставим нещата да продължат както са били до сега. Необходима ни е комисия за контрол. А, е, а, някаква структура, която да осъществява контрол. Тоест, когато говорим за одобрение на типа, трябва да е, се случва то на национално равнище, но да има едни и същи правила. И за да се осигури и това, трябва да има Европейска агенция, която контролира това и която е длъжна да се отчита всяка година пред Европейски парламент. Ако няма такава агенция, след няколко години ще се сблъскаме със същия проблем с качеството на одобрението на типа. И що се отнася до контрола, трябва да обмислим и финансирането на този контрол. Що се отнесе до сегашния доклад? В този доклад трябва да изискаме от комисията да обмисли възможностите за създаване на нова агенция, на, на нова структура. И ни трябва ново предложение. Предложение за създаване на Европейска европейски орган с съвсем ясна задача и е, орган, който да се отчита на парламент. Защото е ясно, че не може да се доверяваме само на комисията, вземайки предвид случилото се дото. И така, надявам се, че ще бъде подкрепено предложението на Европейската комисия че, е, и подчертавам, че трябва да чакаме резултатите на комисията ЕМИС. Благодаря. Да, трябва да работим бързо. От друга страна, трябва да направим всичко възможно да вземем предвид е, работата на останалите колеги в другите комисии. В писмото, което бе изпратено до мен, от е, председателя на комисията ЕМИС, стана ясно, че няма общо съгласие за това дали е необходима или не конкретна агенция. Но е, мисля, че всички тук сме съгласни за едно, че статуквото е неприемливо и че ни трябва по-силна система. Именно заради това има доклад на докладчика и още 933 изменения. И се надявам, че работейки заедно ще можем да намерим правилния начин да се засили системата така, че действително да се откликне на потребностите на потребителите и на техните е, безпокойства. Още нещо. Днес следва ще се занимаем с регламент в областта на сътрудничеството в защита на потребителите, там където има сериозни нарушения на потребителското право. И тук трябва да се занимаваме и с двата въпроса заедно. Първо, какво правим по одобрението на типа за автомобили и второ, какво правим, за да сме сигурни, че по-широките въпроси, свързани с приложението за потребителите, са действително решени. И така, надявам се, че тези съображения ще се вземат е, предвид. Евлин, извинявай, е, е, пропуснах да ти дам думата. Заповядай. Съжалявам, че се изказвам сега, след като се изказаха всички, но наистина поисках да взема думата предварително. От името на моята политическа група държа ясно да заявя, че става дума за силно политическа тема. Става дума също така и за необходимото в тази област високо ниво на защита на потребителите. Става дума също така за това, че трябва наистина да приложим на практика констатациите на анкетната ни комисия. Затова е добре, че са предвидени по-дълги срокове. Така наистина можем да отчетем в работата си резултатите от работата на тази комисия, на анкетната комисия ЕМИС. Тя постига резултати, едновременно с това и не постига такива. Наистина съм разярена, тъй като Volkswagen в Германия в момента твърди, че не е допуснал никакви пропуски, че не е имало никакви нарушения, че всичките му действия са били законосъобразни. Нечувано е това. Наистина е нечувано. Затова Действително трябва да се погрижим за това да вземем ясни решения, да предвидим изключително строги правила и да дадем възможност на гражданите да получат обещетение за понесените от тях вреди. В САЩ гражданите имат много широки права за обещетение имат и много добри възможности да реализират тези свои права. За разлика от тях немалко европейски граждани понасят вреди без да получат обещетение. Това не въжи за Белгия и Холандия, но такъв е случаят в Германия, например. Това са проблемите, с които трябва да се справим и които според мен са изключително сериозни. Господин Далтън, онова, което предлагате във вашия текст – просто е неприемливо. Трябва още много да работим по него. Okay, I'm going to hand back to the rapporteur. Uh, oh, hold on a second. Is the commission... Ще дам думата на докладчика, но първо нека да изслушаме комисията. Председателството. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Нека да ви благодаря за положения труд по темата през последния месец. Нека да благодаря за измененията. Комисията особено доволна да види изменения, които възстановяват или засилват елементи от първоначалния текст. Много сме благодарни за тези усилия. Що се отнася до това колко много са измененията, разбираемо е, че те са много, но не това ни пред, притеснява толкова, колкото факта, че има и изменения, които имат една и съща цел, но предлагат варианти, които не винаги са съвместими. Затова може би е добре да се поработи допълнително, за да се съвместят всички тези усилия, които да засилят системата. Тъй като по-настоящем има прекалено голямо многообразие от предложения и те не винаги успяват да допринесат текста да стане по-ефективен. Има различни комисии, постоянни органи, агенции и така нататък подобни предложения, но не винаги тези предложения могат да се съвместят за постигане на добро крайно решение. Сега по отношение на критиката към комисията. Комисията не е предложила да има агенция и сме обяснили защо. Но за нас е, е, напълно ясно, че системата за правление или както описвате тази система или агенция или как, какъвто и да било друг орган, трябва да е напълно независима и не може да действа само в областта на координацията. Координация вече имаме и днес и много добре знаем до какво води тя всъщност, да не постига резултати. Независимата система не може да на, е, действа само когато държавите членки не си изпълняват задълженията. Това трябва да е по-скоро агенция, която настоява и държавите членки да се изпълнят задълженията. Ако действаме само когато държавите членки не действат, тогава ще се сблъскаме с тази тип проблеми непрекъснато. Сега за финансирането. Да, действително, държавите членки трябва да направят така, че да има финансиране за наблюдението на пазара. Разбираме разделението, необходимостта от разделение между органите за одобрение на типа и онези, които осигуряват е, наблюдение на пазара и че е необходимо да има съответно финансиране. Що се отнася до двата сложни въпроса, които изискват, които изискват допълнителни елементи? Аремай, казва ораторката, без да разгъне съкрещението. И а, под него предложенията е, все още изискват определени разрешения, разяснения. Има различни политически елементи, свързани с политиката, така че АРМА е една от областите, в които трябва да действаме внимателно. Другата област е свързана с актуализацията на софтуера, член 23. Ясно е, че трябва да има гарантиран достъп до софтуера, но трябва много внимателно да оформяме правилата за актуализация на софтуера, за да не създаваме някакви е, е, пропуски, вратички по отношение на безопасността. Що се отнася до е, стратегиите за защита на двигателя, има конкретно право, свързано с емисиите, което се актуализира, включително тези правила. Ако изкопираме тези правила, може да се създадат някои пропуски. Става дума за рамков регламент и за това темата не трябва да се включва тук в рамковия регламент. И накрая нека да е, изразя съжалението си, че се бави предложението. Разбираме, че се работи и в други области, но текстът е много важен, за да се промени системата незабавно, а не след 2-3 години. Комисията призовава е, работата да продължи и сме на ваше разположение, ако имате нужда от каквото и да било от нас. Thank you, chair, and... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички за направените коментари, които ще са важни за дискусията през следващите няколко седмици. Първо по процедура въпрос. Мисля, че е малко несправедливо докладчиците сянка да получават само две минути по темата. Аз като докладчик ам, бих искал да, а, чуя повече подробности за становищата сянка. Защото това е една от малкото възможности да изслушам докладчиците в сянка. Сега, що се отнася е, до коментара на госпожа Шалдемозе. Да, е, трябва да се засилят е, правилата за приложение, но не мисля, че агенцията е най-добро решение. Мисля, че трябва наблюдението на пазара да бъде възможно най-близо до риска, а пък всъщност Европейска агенция означава възможно най-голямо отдалечаване от риска. Дори комисията твърди това, но нека да обмислим различните варианти. Просто мисля, че трябва да има предложение, което да е ефективно и да обедини всички. Това е първият ми коментар. Също така, мисля, че трябва да реагирам и наказаното от господин Дюра. Да, имаше а, един проблем. Имейл, който не бях одобрил, беше изпратен, бяхте свикани на среща, вие реагирахте на това. Но честно казано си мислех, че ще се радвате е, че, е, да се срещнем да обсъдим темата. Трябва да говорим е, преди да се, стигне до споразумение. Мисля, че целта на е, парламента трябва да е, е предложението на комисията да стане по-ясно и по-ефективно. Що се отнася до причината е, на скандала Volkswagen, еми ясна е тази причина. Това е напълно целенасочена измама. И независимо от това какво твърди Volkswagen, всички добре знаем, че е точно така. От там нататък трябва да видим къде са проблемите. Единият голям проблем е наблюдението на пазара, вторият голям проблем е, е начин на провеждане на, на тестовете. Всъщност тестовете са се провеждали по такъв протокол, който е давал отлична възможност да се изкривят резултатите в полза на производителите. Така че трябва да се промени протокола на провеждането на тези тестове, за да може системата да бъде по-ясна, по-добра за потребителите. Е, всички имаме различни политически позиции, но всички сме от една и съща страна на битката тук, така че нека да не го съправяме. Като цяло, мисля, че имаме добра основа за дискусии и мисля, че можем да разчитаме да работим добре. През следващите няколко седмици очаквам да работим добре заедно и смятам, че ще успеем да постигнем съгласие. А, сега за компенсацията, казаното от социалистите, няма подобни изменения, няма подобен текст от страна на комисията. Самата група на социалистите и демократите също не е подала такова изменение, но да, ще обмислим темата. Та или иначе, като цяло се надявам да можем да постигнем някакво съгласие. А, благодаря. И се извинявам, че не давам достатъчно време, но все пак а, а, днес след обед а, бихме могли да проведем един разговор за това но като цяло, знаете, че беше отпуснат само половин час по темата. Това не е достатъчно, разбира се. Можем да говорим с секретарията по темата и евентуално винаги трябва да се консултираме с докладчика колко време ще трябва, защото наистина темите са различни. Това е важна тема и ни трябваше повече време. Извинявам се още веднъж за малкото време, и, което даваме. Искам да ви помоля, когато провеждате заседанието с, с докладчите в сянка, да а, отделите нужното време а, за всички теми, просто имайки предвид, че надали ще има друга възможност да се разгледат тук. Просто а, трябва наистина да се гарантира, че законодателството ще бъде приложено правилно. И мисля, че това е допълнителна специфична работа. Така или иначе, благодаря ви. Наистина, радвам се да видя, че много хора участваха в тази интересна дискусия и са готови да участват за, в компромиса. Следващото е следващия въпрос. директивата за аудиовизуалните услуги, медийни услуги. Ема Макларкин е докладчика, но тя а, внесе тя ме помоли да, тя, да я извиня Дан um, Долтън. ще е, направи презентация от името на Ема Макларкин. Моля да започнете да запълвате списъка с а, желащите да вземат думата. Yeah. Okay, um, Dan Dalton is speaking. Дан Далтън ще говори от името на Има Макларкин. Може ли да започнем, моля ви? А, извинявайте, госпожо председател, съвсем накратко. От името на Има Макларкин, тя е докладчик, ще изчета на нейното изказване, ако не възразявате. Първо, тя благодари Момент, казва председателката. Моля хората, които говорят в залата, а, бихте ли говорили вън от залата? Защото искаме да чуем какво има да ни каже заместник на докладчика. Благодаря, госпожо председател. И така, Ема благодари на групата, както е докладчик се в сянка за а, работата. Има а, 350 изменения приблизително, които са внесени. Очакват се компромисни изменения. На 15 ноември ще бъде е, гледан текста и евентуално, ако трябва, ще има гласуване в Страсбург. А, но относно проекто становището, искаме да имаме а, ориентираност към пазара и а, не харесваме стоеността от 20% в а, предложението на комисията. Мисля, че трябва да се осигури равновесие с националните интереси. Някои търсят 0%, други искат 30-40%. Смятаме, че 20% е добър компромис. А, Социалистите и демократите също обаче подкрепиха а, равновесието. И а, искаме също да се включат допълнителни клаузи, където това е възможно. И тези разпоредби да не пречат на функционирането на пазара. Това, което виждаме в измененията е а, приоритета който нашата комисия дава на медийното пространство. Госпожа Макларкин остава отворена за компромис, но а, дали да се забрани някой от а, информациите за а, различни нискокалорични продукти. Това трябва да се остави на държавите членки и трябва да имаме най-вече базиране на доказателства. И както беше споменато, а, а, трябва да се разгледа директивата MVMS e и текстът а, има за цел да се представят финансовите, финансовия принос, субсидиите и за да имаме регулатор на съгласуваност относно съдържанието, което се публикува, трябва да се види къде е то. И Трябва да се проследи също и а, страната на дестинацията, към която е насочено посланието. Има също и други въпроси. Член 28а за платформите за видеосподеляне. Там също има различни изменения. Компромиса там ще бъде доста холистичен и госпожа Макларкин ни подканят да гледаме а, този член, член като цяло, а да не се влиза в спецификата на а, мястото. Така че това е. Благодаря ви за предложенията и госпожа Макларкин, както и аз, очакваме компромисите до края на тая седмица и тя ви моли за писмени коментари по компромисите до 14 ноември, за да се улесни а, първото заседание. Благодаря. От НЕП Михай. Стимата доамна președинте, Благодаря mulțumesc pentru... Благодаря, госпожо председател. Благодаря за дадената възможност да мога да ви говоря тук като докладчик от НП за измененията по директивата за доставка на услуги за аудиовизуалните медии. Акцента се слага върху нуждата от уравновесен подход а, както и а, се поставя едно особено а, особен акцент най-вече върху културният план за разнообразието на аудиовизуалните медии, както и комическият план. Относно задълженията за интернет платформите и доставките на услуги, както и защита на малолетните, директивата регламентира най-вече телевизионните услуги и услугите до поискване. доставчиците имат своята редакторска отговорност. Тя не засяга онлайн платформите. И съответно смятам, че предложението на комисията е положително и предлага равни условия за регламентиране на съдържанието, както на интернет платформите, така и защитава малолетните от вредното съдържание. В рамките на интернет платформите може би ще е добре да се осигурят допълнителни технически средства. Що се отнася до аудиовизуалните услуги, също е много важно да се увеличи нивото на защита на малолетните спрямо съдържанието. Що се отнася до платформите за видеосподеляне, нека да напомня, че е, регламентацията относно аудиовизуалните медии трябва да бъде директно свързани с авторските права и да се избегне пиратството. Много е важно да се осигури повече отговорност и да се подобри защита към малолет... на малолетните. И Поздравявам предложението да се разширят вече съществуващите разпоредби за авторските права, както за линейни, така и за нелинейни услуги. Смятам, че условията за конкуренция биха били по-добри при настоящите условия. И смятам, че ще се създадат повече работни места, ще се подобри конкурентоспособността и също пазарът за абониране за видеоканали за, или купуване на филм ще позволи повече достъпност до европейските филми. И що се отнася до принципа на държавата на происхода, Необходимо е да се привлече вниманието към техническите параметри, а също и да се идентифицират ясни параметри, които да осигурят добро прилагане в целият Европейски съюз, отвъд културните различия. Що се отнася до регламентацията, добре е да има такива власти, които също ще наложат серии от изисквания, които ще доведат до качествена услуга. Що се отнася до аудиовизуалното пласиране на продукта, нека да напомня, че има вероятност от отрицателен ефект върху потребителя. Гъвкавостта има за цел да се е, прекъсват е, филмите, както и новините, на 20 минути за реклама, не на 30, както беше предвидено сега. А също тези 20% търговска комуникация да бъдат е, увеличени. И внесох изменение за информацията за, една настояща, за едно настоящо проучване. Разпространението на информация, която може да нанесе економическа вреда и дори да накара а, публиката да се стресира, Господин докладчик, прекъсва председателката. Бихте ли а, обобщили, защото много изоставаме? Госпожа Хайтен. Моля ви, придържите се. Три минути най-много. Още нещо. А, асистантите биха ли се преместили и да седнат на местата за асистенти, защото а, иначе ви бъркам. Благодаря. В качеството си на докладчик в сянка по тази тема проявявам естествено голям интерес. Запознах се с всички изменения. В много от тях се настоява за предвиждането на по-високо ниво на закрила за малолетните и непълнолетните. Става дума за времетраенето на рекламите, например. Радвам се, че като цяло има пресечни точки между позициите ни. Все още не сме се договорили по някои отделни детайли, но като цяло становищата ни си съвпадат, което ще улесни бъдещата ни работа. Въпросът за закрилата на децата, на малолетните и непълнолетните винаги е бил изключително важен. Затова излизам с много силни формулировки за рекламите и пласмента на продукти, както и за предвиждането на механизми за защита на децата от вредно съдържание. По въпроса за квотите за видеоматериалите, тук има известни разминавания в позициите ни. Въпросът е политически, не е и лесен. Затова становищата ни по член 13 се разминават. Аз разглеждам въпроса от гледна точка на потребителите. Не искам да се поставят изисквания, с които да се въздейства върху определени произведения. Политиците нямат право да оказват въздействие върху потреблението на културни блага. Вече е запланувано заседание на докладчиците в Сянка. Надявам се, че разискванията между тях ще са ползотворни и че ще постигнем добри компромиси. Благодаря. А, и аз имам коментари. Господин, от името господин Локегарде и от моя собствено, как да се организирам? Добре. С всичките, <laughs> накратко, добре. Относно измененията, господин Локегард набляга на следното. Възможно сътрудничество между законодателите, индустрията и потребителите, за да имаме най-добри резултати. Заедно и с назначаване, така ще имаме, трябва да имаме до, до съответните коти и финансов принос. Обхватът на този доклад вече беше разискван достатъчно, но трябва да се включват на платформите на социалните медии. А, и имаме нужда от една солидна рамка, в рамките на която да можем да, се, да имаме иновации. Трябва също да се защитят непълнолетните от съответно съдържание, което да може да бъде използвано не по предназначение. И това бяха въпросите от страна на господин Локегард. А моите за платформите за видеосподеляне. трябва да се пред, пазим и да има мерки за а, да се спре всякакви, да се спрат речите на омразата. И подобни речи, подобни изказвания вече са незаконно съдържание. А, именно за това смятам, че мерките трябва да бъдат а, а, всъщност те са съвсем различна тема от, примерно, от детската порнография и а, могат да бъдат тълкувани различно. А, знаете, че а, съдържанието също е много проблематично. А, видео се свалят, видеофилми и друго видеосъдържание се свалят всяка минута. И със сигурност не компаниите трябва да решат какво точно ще публикуват. Това трябва да се реши но от регулаторните власти заедно с а, а, самите компании. Например, в Естония има а, вече мерки за защита на личните данни и се надявам, че докладчика ще вземе това предвид в дискусията. Ще внесем и компромисни изменения. Благодаря. Дани Стюн. Благодаря Вики, ще се опитам да спестя време. Вече има внесени изменения. Мисля, че те са достатъчно ясни. И а, смятам, че е важно да има а, предпазни мерки, свързани с общите интереси, с плурализма на медиите, с свободата на словото и културното разнообразие. Не съм съгласен с Алде относно дебатът, който а, че а, деба, за дебатът относно а, такива изказвания на омраза, съдържащи омраза, а, или пък е насочен към група хора. А, това също е незаконно явление трябва да, да защитаваме не само интересите на малолетните и непълнолетните, но също и на възрастните, например, когато става въпрос за реклама на а, хазартни игри, алкохол и цигари. И а, ние не разчитаме толкова много на саморегулаторни механизми. А, затова смятаме, че трябва да има по-строго законодателство. Благодаря. Благодаря, Жулия Бейда. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че един от най-сериозните проблеми, с които ще се сблъскаме, е обхвата на предложението на комисията и точно какъв тип отговорност можем да приемем. Например, платформите за видеосподеляне. Много важно е да се знае, че комисията с право казва, че задълженията не трябва да влизат в конфликт с търговските директиви за режима за отговорност на посредниците. И също понякога знаете, че тези платформи си имат канали, си имат съвсем редовни услуги за предоставяне на, на видеоуслуги. Така че всички подобни задължения трябва да бъдат разгледани детайлно. И в това отношение смятам, че подходът е а, прав, особено когато се казва, че а, платформата трябва да познава съдържанието на видеото. А, това не е възможно винаги и а, не е съответства на директивата за електронната търговия. Защитата на малолетни, разбира се, е много важна, но подобна система за, за проверка може да работи само ако се знае за каква възраст дадено съдържание е ам, подходящо. А как тази платформа ще получи информацията, ако тя не следи всяка информация и всяко съдържание, което се качва в, в нея? И... Иначе просто ще трябва да се регламентират задълженията на всички аудиовизуални медии. В, относно европейските произведения, наистина трябва да се вземе предвид, че е, нейните и нелинейни услуги са различни и от потребителска гледна точка. просто процентът е, се намира в каталога. Никой не гарантира, че ще, някой ще се интересува от това съдържание. Предлагат се високи квоти, но това може да доведе и до по-малък избор, защото това, тези високи квоти за европейско съдържание може всъщност да а, лиши от място в каталога на други по-търсени продукти. Смятам, че за видеоплатформите най-важното е а, да, имат потребители. А относно достъпа, трябва да се подсилят а, а, отделните елементи. Нека напомня, че AVMS всъщност не е директива за авторските права, така че не това е основният елемент в директивата. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Огромни са инвестициите в рекламите, предназначени за деца. Само в Харватия годишно се инвестират по милиони и половина евро в реклами, насочени към деца. Децата могат да окажат голямо въздействие върху това, което купуват родителите им. Проучванията показват, че деца на възраст под 10 години не правят разлика между телевизионните програми и рекламните блокове. Те постоянно са изложени на реклами, които променят съзнанието им, правят ги по-податливи към отделни марки и брандове. Сега имаме уникална възможност да регулираме рекламите, насочени към деца. Особено голямо е въздействието на подобни агресивни реклами върху здравето на децата. Сега имаме възможност да ограничим пускането на пазара на продукти с високо съдържание на захар, сол и мазнини. Наднорменото тегло и затластяването засягат над 50% от възрастните и над 30% от децата в Европейския съюз. Това са проблеми, които се отразяват върху здравето на децата. От тях проистичат и високи разходи за европейските системи на здравеопазване. Трябва да се справим с тези проблеми. Според мен, регулирането и сърегулирането са единствената възможност. Мерките на доброволен принцип показаха, че не работят добре. Трябва да се ограничи също така консумацията на алкохол. Трябва да се предвидят и по-строги изисквания за рекламирането на медицински продукти и изделия. Надявам се, че ще възприемете моите предложения. Надявам се, че ще се възползваме от този акт като възможност за насърчаване на общественото здраве и защита на малолетните и непълнолетните. Господин Шваб. Благодаря, госпожо председател. Ще започна с онова, с което приключи колегата Бибиана. Няма да се спирам конкретно върху отделните изменения. Нека само кажа, че гражданите повсеместно гледат телевизия, независимо дали използват линейни или нелинейни услуги. Затова трябва да вземем предвид всички технически възможности за достъп до съдържание. Правилата трябва да въжат за всички такива възможности. Разбирам и онова, което каза колегата от Дания, онова, което в някои държави се възприема като език на омразата, в други държави е допустимо но можем да постигнем нещо наистина съществено, ако въведем едини общо приложими правила. Това въжи за надзора върху медиите, както и за други елементи от предложението. По време на всички по-нататъчни разисквания, в рамките на всички изменения трябва да се стремим към създаването на равнопоставеност. Трябва да се отчитат всички възможности за потребление на аудиовизуално съдържание. За всички тях трябва да въжат еднакви някакви правила. Ако приложим по-различен подход, според мен няма да постигнем нищо. Госпожа Шаранзова. Благодаря, госпожо председател. Мога само да се съглася с това, което казаха Кая и докладчикът ни в сянка. Затова и няма да го повтарям. Съвсем набързо ще се спра върху три момента. Първо, това предложение не бива да се използва като задна вратичка за въвеждането на предпазна клауза за страниците в интернет, предпазна клауза за езика на омразата. Така само ще принудим управляващите страници в интернет да влязат в ролята на полицай. Това ще доведе единствено и само до цензуриране на съдържанието. Освен това, трябва да има изисквания за достъпността на излъчваното съдържание. Такива изисквания трябва да бъдат включени или в този акт, или в акта за достъпност. Става дума за публичните излъчващи оператори. 80 милиона са гражданите с увреждания. Не бива те да нямат достъп до системата. Според мен този законодателен акт трябва да бъде обсъден от целия парламент, преди да започнат тристранните разговори. Виждането на мнозинството от колегите в парламента не съответства нито на нашето, нито на това на повечето колеги в парламента, според мен. Затова преди да встъпим в преговори с съвета, трябва да разговаряме още веднъж с колегите от Комисията по култура. Надявам се, че тази моя идея ще бъде възприета. По последния ви въпрос, мисля, че той ще трябва да бъде обсъден от координаторите. Не знам как ние можем да окажем въздействие върху едно досие в цялата пленарна зала, преди да встъпим в тристранни разговори. Дан Далтъм, благодаря на всички които се изказаха. Ще предам коментарите ви на докладчика. Нямам какво толкова да добавя. Разискванията бяха много обстойни. Мисля, че имаме добри шансове да постигнем съгласие по повечето от ключовите въпроси. Това е всичко от моя страна, тъй като повечето колеги може би вече са гладни. Item. Благодаря. Последната точка за днес е годишният доклад за политиката на Европейския съюз в областта на конкуренцията. Докладчик по становище е Андреас Шваб. Веднага му давам думата за да ни представи измененията. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, вече обсъдихме становището на комисията ни за годишния доклад за политиката на Съюза в областта на конкуренцията. Благодаря сърдечно на секретарията и на всички колеги, най-вече на докладчиците в Сянка, за техните предложения за изменения. Идната седмица ще разпратим измененията, компромисните изменения. Надявам се, че няма да ни е трудно да постигнем такива компромиси, които да бъдат възприяти от водещата комисия, Комисията по економически и парични въпроси. Няколко важни момента. Вътрешният пазар и електронната търговия. Това са акцентите, които поставят и колегите в измененията си. Поради това ще има редица допълнения към текста в това отношение. Първо, ще изискаме от комисията още в рамките на тази година да приключи процедурите по за търсачките онлайн и мобилния интернет. Тези процедури такът вече от много време насам. Освен това, Генерална дирекция конкуренция трябва да приключи секторното си проучване за онлайн търговията. Резултатите от това секторно проучване към момента ясно показват, че електронната търговия в по-голямата си част се осъществява само в рамките на отделни държави членки има все още бариери пред международната онлайн търговия. Третият важен момент е прилагането на директивата за картелите. Много от колегите изразяват съжаление във връзка с проблемите с транспонирането на тази директива. Срокът за нейното транспониране във всички 28 държави членки е до края на тази година, но към момента по-малко от половината държави членки са излезли с съответните законопроекти онези държави членки, които все още не са излезли с необходимите законопроекти, е малко вероятно да го направят до края на 2016. Това означава, че транспонирането на тази директива ще отнеме доста по-дълго време. Това буди загриженост не само у мен, като бивш докладчик по тази тема, но и сред редица други колеги. Бих искал представителят на комисията, който е сред нас, да вземе отношение по този въпрос, да излезе с предложение за това какво може да добавим към становището си, за да ускорим транспонирането на тази директива. Има и още една тема визирана в измененията, а именно регламента за груповите изключения. Към момента се работи по преразглеждането на този регламент има правна несигурност по въпроса за това дали предоставянето на публични средства за туристически организации е в съзвучие в настоящия си вариант с разпоредбите на Европейския съюз за държавните помощи. Туризмът е от значение за немалко държави членки, затова би било добре в това отношение да има правна сигурност. Ще се спра на този въпрос в становището си. Внесени са и редица изменения за ролята на сектора на далекосъобщенията от гледна точка на защитата на конкуренцията. И по този въпрос, най-вече с оглед на доизграждането на вътрешния пазар, ще включим нещо в текста. Става дума най-вече за широколентовия интернет, за неговото повсеместно въвеждане. Внесени са и ред изменения по други теми, по които няма разногласия. Мисля, че те до голяма степен могат да бъдат включени в компромисни изменения което ще подсили позицията на вътрешния пазар. Несени са ред изменения за данъчната конкуренция, за контрола върху сливането, за ролята на данните от гледна точка на законодателството за конкуренцията. Има едно изменение, което визира и становището на Европейската сметна палата за държавните помощи. Мога да подкрепя това изменение, но по него само ще се гласува. То няма да влезе в компромисни изменения. Има един спорен, според мен, въпрос, а именно не би трябвало да се включват в текста отделни отрасли или отделни дружества. Ако го направим, текстът ще стане безкраен. Нека не назоваваме по-точно отделни дружества, просто се спрем върху проблемите в отделни отрасли. Такъв бе подходът и в Комисията по економически и парични въпроси на времето, когато бях докладчик там по тази тема. Ако започнем да включваме в текста конкретни дружества, той ще стане прекалено дълъг и някои дружества може и да възразят. Какъв е графикът? На 28 ноември ще обсъдим компромисните изменения. Гласуването тук в комисията ще бъде на 29 ноември. Така ще приключим на време преди гласуването в комисията по економически и парични въпроси. Благодаря на всички колеги за взаимодействието ни до тук. Благодаря ви за вниманието днес. Сега с удоволствие ще изслушам докладчиците в сянка и останалите колеги, както и комисията. Благодаря. Кристал Шалдемозе. Благодаря. Благодаря на докладчика, господин Шваб. Благодаря и на колегите за много добрите им изменения. Конкуренцията е от решаващо значение за доброто функциониране на вътрешния пазар. Повечето изменения визират и онова, на което се спря господин Шваб в уводните си думи. Според мен няма да има проблеми при очертаването на компромиси, както и при сформирането на широка подкрепа за измененията. Моите изменения се отнасят до нови форми на стопанска дейност, като например предприятията платформи и други. Според мен комисията трябва да гарантира защита на конкуренцията не само за по-големите, но и за по-малките дружества. Дължим това на потребителите. Условията за тях трябва да се подобрят. Това бе всичко от моя страна. Надявам се, че заедно ще постигнем решения. Благодаря, Ричард Зуле. Благодаря. Малките и средни предприятия трябва да се ползват с подкрепа. Това е мантрата към настоящия момент. Постоянно го повтаряме, но според мен не предлагаме правилните действия. Тук в нашата комисия нерядко говорим, например, за инвестиционни пакети, за държавно финансиране и други подобни. Но основният проблем за малките и средни предприятия е свръхрегулирането. Колкото по-малко е едно предприятие, толкова по-трудно му е да се справи с проблемите, проистичащи от свръхрегулирането. Затова и категорично заставам зад предложенията на колегите от АЛДЕ 18, 28, 30, 36 и 67. Тези изменения, според мен, са абсолютно уместни Надявам се, че нашата комисия в бъдеще по-активно ще работи за дерегулирането, за ограничаването на местата от страна на държавата. Благодаря. Ще се изкаже ли някой от името на либералите? Дита. Дита Шаранзова. Благодаря, госпожо председател. Също приветствам становището на господин Шваб. С някои дребни промени и добавки, според мен, ще се получи едно добро становище. Политиката в областта на конкуренцията трябва да, се, да е независима от останалите области на политика, в които работи комисията. Не бива да има намеси в тази област, но някои изменения целят именно това. Те се отнасят до въпроси свързани с дружества като Apple, Google, Uber и други. Но не би трябвало да атакуваме едно или друго дружество, само защото не ни се харесват. Затова в измененията си АЛДЕ призовава за подсилването на настоящата нормативна уредба и нищо повече от това. Онези изменения, които визират промени в действащото законодателство, може да са в интерес на някои колеги, но ние ще гласуваме против тях. Като следя работата на комисар Вестагер, се чудя защо изобщо смятаме, че са необходими подобни изменения. Тя вече е започнала разследвания във всички области, които се визират в тези изменения. Затова, според мен, не бива да призоваваме за повече политическа намеса. Просто трябва да благодарим на госпожа Вестагер за работата, която върши. Благодаря и на докладчика. Денис Де Йонг. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за готовността му да изготви компромиси. В едно от измененията си конкретно посочваме отделни дружества, но сме готови да го оттеглим, ако според вас има проблем с това. По въпроса за МСП. Напълно съм съгласен с колегата от ЕКАРЕ, че свръхрегулирането е проблем за тези предприятия. Заедно с ЕКАРЕ и други политически групи внесохме писмена декларация по въпроса. Представителите на МСП ни подават информация и за данъците, например за общинските данъци. Те могат да са проблем за тях – така че нещата се свеждат не само до дерегулирането. Държавите могат да вменяват и друг вид тежест на малките и средни предприятия. Затова трябва да се вгледаме и в някои от предложенията в измененията за сектора на търговия на дребно. Това е от интерес за немалко заинтересовани страни. Би трябвало да се облегчи данъчната тежест, например, наред с някои други мерки, които могат да вземат общините. Зелените, СПД, ЕНФ, има ли техни представители тук? Госпожа Трошински. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожа председател. Господин докладчик, уважаеми колеги. Измененията, които подавам от своята политическа група, са свързани с основни принципи на Европейския съюз. Първо принципа на субсидиарност. Изменение 34 става дума за ограничения, налагани от държавите членки. Не е допустимо държ... Е, Европейската комисия да се меси на пазарите на съответна държава членка заради геоблокирането. Геоблокирането може да е, е предпазване от нелоялна чуждестранна конкуренция. На второ място е, важно е да се спазва суверенитета на държавите членки. Това се вижда в изменение 44. Само те имат право да отсъждат по нарушение на правото в областта на конкуренцията. И накрая, що се отнася до е, економическите и социални е, цени, е, не е допустимо да има крайна либерализация на дигиталния пазар. Благодаря. Причани Бозен. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожа председател. Аз съм съподписала някои изменения по този доклад с нашия докладчик Сянка Кристо по дигиталния е, единен пазар. Подкрепям регламентирането на а, е, между европейските е, разговори, които по някой път са 20 пъти по-скъпи от нови държави членки. Потребители често ми пишат с оплаквания, опитват се да пазаруват по интернет и не могат да завършат сделката си, защото съответният магазин не доставя до тяхната страна или е, разходите за доставка са много различни между различните държави членки. Потребителите трябва да разполагат с е, реален и свърна дигиталния пазар. Има и друг вид дискриминация срещу потребители от новите държави членки, с които не се сблъскват достатъчно често потребители старите държави членки. Ето, например, по настоящен провеждам проучване на различното качество на продукти, които се продават като едни и същи в Хърватия и Германия. Първо направихме проучване сред гражданите по въпроса. Като цяло повече от 85% от гражданите се оплакаха, че продуктите, които купуват от Хърватия, са от по-низко качество от продуктите, които са купили, когато са били в чужбина. Можете ли да си представите това? В някои държави членки 85% от потребителите са се оплакали за определена проблем, а когато е да повдигна този въпрос пред Европейската комисия, Европейската комисия е, заявява, че такъв проблем не съществува. Мисля, че е крайно време тази тема да се включи в Европейския дневен ред. Благодаря. Мария Грапини. Мария Грапини. Благодаря, Вики. Искам да благодаря на докладчика по един изключително важен доклад. Мисля, че политиката в областта на конкуренцията в Европейския съюз, ако е достатъчно добре изработена, би могла да помогне за една економика, която да предоставя качествени работни места. И нещо, което може да позволи малките и средни предприятия да процъфтяват. Ние като мантра си повтаряме, че подкрепяме малките и средни предприятия. Обаче мога да ви уверя, че тези малки и средни предприятия всъщност страдат, защото антитръстовото право не се прилага достатъчно добре, защото реално няма лоялна конкуренция. Ако всички тези разпоредби, които съществуват в доклада, се прилагат, светът би бил по-добро място. Защо, например, не може да има по-ясно определение за доминираща позиция на пазара. Три години се боря в родната си страна да докажа, че една фирма има доминантна позиция на пазара и е, че много малки и средни предприятия са заличени е, от, поради дейността на тази голяма фирма. Когато е доказано, че има такава доминантна позиция на пазара, е, трябва да се налагат санкции. И съм подал няколко изменения в този смисъл. Ако искаме да има лоялна конкуренция, трябва да се постави ударението върху трансграничната търговия. И тук съм съгласна с позицията на колегата от Харватия. В Румъния се сблъскаме със същия проблем. Нелоялна е конкуренция и некоректна е политика спрямо гражданите, защото един и същи продукт на една и съща марка се продава в Румъния с по-лошо качество, отколкото в друга държава членка. Трябва да се полагат повече усилия за прилагането на законодателните разпоредби в областта на конкуренцията. Thank you. Um, it's extremely interesting. Благодаря. С интерес слушам дебата и аз не съм подал няколко изменения, обмислям въпроса за конкуренцията. Политиката в областта на конкуренцията е спойката на единния пазар, обаче Виждате включително и събитията от последната нощ, че показват, че има все по-голяма тенденция към протекционизъм и когато говорим за тези въпроси е необходимо да се спази и субсидиарността и всъщност това ще е най-трудното за напредъка на Европа, да работим заедно там, където това е необходимо, да продължим да работим към постигане на конкурентно и равнопоставеност, но също времено да се спазва и субсидираността. Това е най-голямото предизвикателство. Давам думата на Андрес. Благодаря, госпожа председател. Благодаря ви за коментарите. Действително има голям, има съгласие по много теми. И искам да се върна на няколко въпроса. Кристал, темата, която ти повдигна, вече беше обсъдна. Мисля, че могат да се намерят компромиси. Това, което ти предлагаш за конкуренцията, политиката в областта на конкуренцията, като цяло получива на малко погрешен анализ, но съм готов за компромиси. След това, господин Сурик, малките и средни предприятия. 95% от европейския бизнес са малки и средни предприятия, но когато става с дума за конкретни изменения, вие с вашите изменения и аз с моите изменения, не можем да спечелим мнозинство, така че няма какво да се оплакваме. Това е конкретен въпрос. Малките и средни предприятия имат конкретни потребности и не може 99% от европейския бизнес да се управлява по един и същи начин. Но конкретни въпроси, свързани с конкуренцията, добре, ще ги а, взема а, предвид. А, много се радвам, че АЛДЕ спомен, а, подкрепя позицията ми да не се споменават из, на фирмите. Но ако Алде иска да се присъедини към госпожа Вестагер, е, и да я е, похвали, тогава нека да го направи с изменение. Няма какво аз да върша тази работа вместо тях. Политиката в областта на конкуренцията няма как е, да разреши всички проблеми, но трябва да настоим за това. Госпожа Тръсчински спомена изменение 34 да, в първата си част то е идентично на подадено от мен изменение. Европейската политика в областта на конкуренцията, така както е упомената в втората част на изменението, всъщност тя се прилага само за трансгранична търговия, така че няма каквато и да било заплаха за френската субсидиарност, защото Такова е естеството на европейската политика в областта на конкуренцията, че по вътрешните въпроси, свързани с конкуренцията, има пълна френска е, субсидиарност. След това, що се е, отнася до политиката за конкуренция и казаното от Биби, е, всъщност тази политика няма за задача да се бори срещу дискриминацията. Може да го направи в някои свои области, да кажем, геоблокирането, но Мария Грапин и Вики Фор споменаха няколко важни въпроса, които трябва да се опитаме да включим. Благодаря на всички за коментарите. Ще говорим отново по темата на 28 ноември и се надявам, че ще намерим добри решения. Благодаря. Моля комисията да подаде коментари с тези в писмен вид, тъй като изтече времето на заседанието ни тъй като имаше някои по-продължителни изказвания, така че очаквам вашите коментари. Благодаря на колегите, благодаря на преводачите.